Uh, so, good, good morning, everybody. Um, uh, sorry to be starting a bit late this morning. We were waiting for our... Добро утро. Очаквахме господин Хацимаркакис да пристигне и за това малко закъсняваме. Тъй като обаче комисията вече е тук и те ще представят подробностите, свързани с това предложение за достъпност на вебсайтовете на органите от обществения сектор. Е, колегата ще, ще дойде малко по-късно и ще наваксам. Е, нека да започнем с представянето. Е, знам, че екипът на комисията е много силен. Не знам кой от тях ще говори. Може ли да се представите и да ни кажете кой ще говори? Много се радваме, че толкова много хора са дошли от комисията. Добър ден! Аз съм ръководител на звеното за цифровата платформа. Колегата до мен работи по предложението, заедно с следващия колега и от другата страна виждате колегите за хоризонтална връзка с институциите. Още един колега от Швеция има малко по-нататък, който е за кратко с нас, национален експерт – това е, е госпожа Хелмсхаймер. И имаме и колега от Генералния секретариат. Много се радвам, че такъв убедителен екип е дошъл от комисията. Давам ви думата за представянето. След това ще можем да задаваме въпроси с колегите. Имате думата. Предлагам съвсем накратко да се спрем на слайдовете, които са разпечатани за вас. Няма да говоря по всички тях. Три основни моменти ще засегна, след което веднага ще преминем към въпроси и отговори, защото така ще можем да извлечем по-голяма полза. Искам да кажа, че на следващото заседание на 25 април за обмен на становища ще доведем експерт, който ще ви покаже точно какво е достъпност на уебсайтовете. Вместо сега да го обяснявам теоретично и да губя време, ще имате демонстрация на това, що е то достъпност до вебсайтове. Това а, не е свързано само с а, хората с увреждания. Става дума и за хората, за населението, което застарява, пък и всеки един а, друг, който може да се окаже в определен период от а, живота си в а, по-шумна среда или в някаква друга среда, която изисква определена достъпност на сайта. Говорим за вътрешния пазар, тъй като има фрагментация на националните спецификации за достъпност. Имаме международни указания, които са общи, ЛАКАК се съкръщават те на латиница. Повечето държави биха могли да ги адаптират с различни степени на прилагане. Има нова версия, има по-стара версия на тези указания, така че за това пазара е различен. Това, което се опитваме да кажем тук е, че има много мерки за борба с дискриминацията, има конвенция на ОНЕ по този въпрос, има и меки мерки. Имаме и цели, които сами сме си поставили, цели на съвета, за постигане на достъпност на уебсайтовете. Те бяха прияти преди няколко години, но на практика нещата не се случват. Проблемът е пазарът. Пазарът не може да предостави ефтини и е, трайни решения. С нашето предложение ние се опитваме да се съсредочим върху определени конкретни вебсайтове, които след това да заработят на национално ниво и след това секторните да заработят. Смятаме, че оттам наседне а, всичко ще се развие, като се поеме опита от тези уебсайтове. Какви са ползите и каква е себестойността? Основават се изчисленията ни на два вида държави членки. Първият тип са тези, които вече имат национални мерки, национални, законодателни или други. Това са над 21 държави членки. Имат такива, мисля, че вече 23. Изчислихме какви разходи ще означава това за тях. Това е целта им, това е включено в бюджетите им. Смятаме, че промените, които ще трябва да настъпят, ще бъдат минимални, тъй като новите сайтове, които ще изградят по новите спецификации, няма да изискват допълнителен бюджет. Напротив, ако минат от старите спецификации към новите, дори ще им излезе по-ефтино. Държавите членки, които не са предприели мерки и не са планирали да дадат достъпност на националните сайтове, ще могат да се ограничат до ограничени вебсайтове и, и разходите са много малки. Ползите от това, че хората ще ползват услугите онлайн са очевидни. Ползата за администрацията е, че няма да има нужда да се предоставят альтернативни средства за включване на хората онлайн, защото ще има а, услуги само онлайн а пък ползата за участниците на пазара ще има по-голяма конкуренция. В момента тя е много ограничена, ограничена транснационална конкуренция заради а, различните национални а, спецификации за достъпност. Може да има държава, която да търси а, някой веб а, разработчик за Министерствата в нейната страна, а фирмите, които кандидатстват, за да изпълнят този договор, би трябвало да имат достъпност на вебсайтовете, на собствените си вебсайтове, по националните си правила, което ограничава конкуренцията. Спирам до тук, за да дам повече време за въпроси и отговори. Добре, отлично, благодаря. Може би вие искахте да започнете е, или унези, които са видяли презентацията, ще продължат, не зная. Благодаря на комисията за експозето. Ясно е за какво става дума. Много трудно е обаче човек да добие реална представа. Ждае се от унагледяване Става дума за хората с намалени възможности, например незрящите. На тях им е много трудно да получат достъп до обществени интернет страници с жизненно важни за тях функции. За да наблюдя всичко това, искам да визирам своята собствена интернет страница в качеството ми на депутат на парламента. Днес не мога да я покажа, защото точно в момента се работи по нея, именно с тази цел да се осигури по-голям достъп до нея за хората с намалени възможности. За 25 април е насрочена размяна на мнения в нашата комисия и тогава ще направя една демонстрация, за да ви покажа именно за какво става дума. Много трудно е човек да се представи за какво точно става дума, ако не е незрящ. Има много функции, които не са свързани с зрението и те могат да бъдат използвани, за да заместят зрителния анализатор. Тук са включени много области. Използваме законодателството за вътрешния пазар. Използваме нормативни актове в други области, като равнопоставеност и така нататък. Но все пак ние поставяме акцент върху малък набор от жизненно важни функции. Нашата комисия трябва да предвижи работата по този въпрос напред, въз основа на получените предложения. Сигурен съм, че това, което ще направим, ще е едновременно и скромно, но и доста амбициозно. Ще се опитаме да популяризираме това заседание. Вече споменахме за него в началото на презентацията. Други докладчици е в сянка. Вие от името на социалистите и демократи ли ще говорите? Господин Чрасковски. И след това госпожа Стайле от името на социалистите и демократите. И господин Елстрем е тук, и аз съм тук. Да започваме. Поздравления за комисията. Похвално начинание. Потенциала за растеж. Това е една от целите на нашата комисия. Що се отнася до лицата, които са изключени, както каза комисията, не само заради уврежданията си, а заради възрастта, трябва да бъдат включени в дигиталния пазар. Тук има голям потенциал и ползите са за всички. Политиците са с голямо самочувствие. Аз се занимавам с този въпрос през изминалите две години и введох първия интернет сайт в а, Полша, който е изцяло съвместим и съобразен с стандартите и именно тогава разбрах, че ползите са за всички. Защото когато лице получи достъп до нашата интернет страница, много по-лесно ще е да се види дали са изпълнени всички условия, да речем и с търсачките и така нататък. Тоест, не само ние вършим нещо за останалите, а и за нас самите си. Това касае популярността на публичните органи в интернет пространството, популяризирането на интернет, единния пазар. Наистина искам да ви поздравя за инициативата. Имам доста въпроси. Те са само въпроси, с тях не отправям критика. Относно продължното поле на директивата, имаме няколко въпроса. Прави впечатление, че прозрачното поле е изготвено доста отдавна и не отчита развоя на събитията от тогава насам. Например, регистрацията на дружествата не е включена в каталога, който е в приложенията мисля, че им, там е място да се посочат някои от услугите, за да има хармонизация. Говори се за регистрация на университета, но се изключват начални училища, детски градини. Преди няколко години нямаше онлайн регистрация на този тип учебни заведения, но сега вече не е така. Защо се ограничаваме само до университети и то само до държавни? Защо да не включим частните, които използват европейски средства? И така нататък, и така нататък. Е, мога да продължа с въпроси от този тип. Трябва да помислим по всичко това. Има възможност да използваме националните практики в предложението за директива, да се опитаме да я разширим на базата на нашия собствен опит. На следващо място. Защо няма повече хоризонтален подход в директивата? Не се споменават неща като обществени поръчки, финансирани с евросредства проекти. Но когато говорим за достъпност на интернет сайтове, в документите за обществените поръчки се споменава именно това. Това е въпрос, който може би ще бъде отразен в акта за достъпност, който изготвя комисията, но мисля, че трябва да се включи тук, за да стане по-хоризонтална тази директива. Стандартите няма да се правя на експерт в областта, но съм се допитал до експерти и има проблем. В началото, доколкото разбрах, ще се работи по европейски стандарт, но за момента директивата не препраща към стандарти и сон, за които трябва да плащаме. Има и други стандарти, WCAG, за които не се плаща, стандарти с отворен достъп, за които не се плаща. Въпросът е защо избираме платени стандарти, а не други. Това е дискусия, която трябва да се обсъди от специалистите, но мисля, че трябва да се постави въпроса. И на последно място не могат да се да не се изкуша да каже нещо за делегираните актове. Мисля, че и тук не чака малко повече работа, за да се прецизират нещата и да се прокара ясна разграничителна линия за това кога се нуждаем от делегиран акт, кога не. Това са въпроси, целящи подобряване на текста и изпращане на ясно послание – Анекса не е изчерпателен, там се дават само примери, знам, но трябва да помислим как да подходим, за да се актуализира текста с реалността и трябва да, директивата да получи по по-вече хоризонтален характер, защото именно това са очакванията в акта за достъпност до мрежата, който ще е един от основните документи в областта. Трябва да обсъдим и стандартите. Искам да чуя вашето мнение по този въпрос, е, да получа мнението на комисията, тъй като аз самия не съм експерт в областта. Благодаря, радвам се, че сте свършили толкова много подготвителна работа. Темата е важна. Можем да видим вашата интернет страница, за да видим какво сте направили. Госпожа Стайлер. Господин Гацис не е тук, ако не се лъжа. Вие можете ли да говорите от името на социалистите и демократите? Госпожа Капърт е тук също. Знам, че проявявате интерес към темата. Може би вие ще ставате време на изпълняващ докладчик Сенка. Презентацията беше много интересна. Благодаря на комисията за това. Благодаря и на предишните оратори. Често ние споделяме най-добри практики между депутатите, може би трябва да разгледаме и това, което представя Голим Часковски за неговия вебсайт. Ние разговаряхме, когато изготвяхме нашите вебсайтове. Зная, че има възможност много държавите членки тези въпроси да се обсъждат и това е важно при планирането. Имам редица въпроси. Ние обсъждаме в рамките на нашата парламентарна комисия и обществените поръчки и има връзка с това, което разглеждаме сега. Може би трябва да се интегрира под някаква форма. Относно споделянето на най-добри практики, трябва да видим кои са водещите държави членки, откъде можем да извлечем положителни примери, които да споделяме Стандартите също са от важност. Интересуваме също какви са вашите мнения. Ние очакваме да чуем нещо за достъпа до социалните медии, дали има такъв достъп или не. При сегашния климат съществува възможност да се разгледат всички тези въпроси. Шокиращи са статистическите данни, които споделяте за публичните уебсайтове, че само 40% от тях са напълно достъпни. Не може ли да се посочат най-добрите практики и там, където нещата не вървят? Предложението е добре дошло и аз очаквам да чуя разискванията по него. Отново подчертавам, че трябва да споделиме в по-голяма степен добрия опит. Може би Рафаел да сподели какво се прави по неговия вебсайт, също вебсайта на господин Кацимаркакис. Те могат да служат за примери. Благодаря. господин Екстрам. Съгласен съм с всичко казано до тук. Въпросът е изключително важен. Особено а, съм съгласен с казаното от господин Часковски относно а, стандартите. Колкото по-стандартизиран стане а, достъпа, а, толкова по-добре ще бъде, защото сега има различни системи, които се използват и би било добре да се стандартизират в по-голяма степен. Ние се намираме в доста странна ситуация. Когато имаме директива, всички трябва да използват един и същи стандарт, но всъщност хората могат да използват данните, ако плащат за това. Затова е добре да се помисли по-добре как да се използват отворените стандарти. В този контекст също е важно да подчертаем, че целта е да се постигне хармонизация, да се подобри качеството. Законодателството под формата на директива е една от възможностите, които можем да приложим, но трябва да имаме и техническите възможности когато Европейския съюз или държавите членки разработват различни решения, ние трябва да ги насърчим да публикуват а, тези решения и до тях да има свободен а, достъп, за да могат и останалите да използват а, тези решения в вида, в който са представени или да надградят на това, което е постигнато до момента. Поне трябва да спомедем за една такава възможност да насърчим европейските институции и държавите членки да помислят за осигуряването на такъв свободен достъп. Аз съм също докладчик в Сенка, каза господин Харбър, така че ще кажа и от моя страна няколко думи. Това е тема, която следя много внимателно, доста време. Основното ни безпокойство тук е свързано с факта, че се питаме дали това е верният подход, а не толкова дали трябва да го направим. Трябва да видим каква ще бъде реакцията на държавите членки. И се питам дали има по-добри начини да се постигне този резултат оценката а, на въздействието. Също споменава нещо, което казахте вие за а, незаконодателните мерки. А, също нещо трябва да се направи за преодоляване на разпоказаността на пазара, която е на лице в момента, има някои услуги, които са конкретни за държавите членки, що се отнася до езика, който се ползва, организациите които споменавате в списъка, също са разнообразни в държавите членки. Те предлагат и различни решения. Струваме се също е да помислим колко ефективно ще бъде реализирането, защото не считам, че Европейската комисия разполага с ресурсите, за да завежда дела за неизпълнение. Не зная дали комисията е огледала внимателно тези въпроси. Аз ам, бих казала, че ние вече разполагаме с стандарти, можем да ги популяризираме, можем да наблегнем на подобряване на достъпността. Тук има някои разпоредби, които са важни, се отнасят до мониторинга. Госпожа Стайлер каза също, че външният натиск от организации на потребителите, от граждани в държавите членки е пътят, който трябва да се следва. Тази информация трябва да се оценява по конкретни критерии, когато се прави оценка на достъпността до вебсайтовете. Трябва да се използват събраните данни. Имаме сега реалната възможност това да стане. Необходимо е да се създадат и по-широки платформи за вътрешния пазар. Това вече ще бъде обект на обществените поръчки. Ние разглеждаме сега внимателно директивите, свързани с обществените поръчки и насърчаваме обществените органи да търсят по-новаторски решения. Бих прибягнал до бюджета на Хоризонт 2020, за да се финансират подобни начинания. Считам, че можем да постигнем повече и по-бързо, ако следваме този път, отколкото ако изготвяме едно правно предложение, което ще отнеме много време и ще изисква доста преговори а, с държавите членки. Искам да представя тази идея пред вас, защото нямаме възможност много внимателно да се запознаем с оценката на въздействието за съжаление, вие не обосновахте много добре правното основание и какво предлагате. Е, разбира се, ние не сме против е, самата идея. Аз работих е, по темата за универсалните услуги и електронните съобщения. Ние насърчаваме операторите максимално да подобрят достъпността. Аз не съм убеден, че това е верният път, който да следваме. Може би ще ни убедите, преди да се премине към законодателни предложения, би трябвало да се обмислят други възможности и докладчикът би могъл да помисли в тази посока. Ich halte es grundsätzlich für begrüßenswert, dass wir uns darum bemühen. Ähm, Принципно погледнато е добре да се опитваме да предоставим добър достъп до интернет, при това безплатен. Текстът, който е подаден от Европейската комисия, не е, като че ли нещо, което можем да постигнем. Говоря за законодателния акт. Има голяма несигурност. След това говорим за делегирани актове. Няколко пъти се споменават те. А прилагането на текста на практика, какви са задълженията на държавите членки е, това да се случи, както и задълженията на местните органи на властта, т.е. общините, какви са техните отговорности. Много е общо е, всичко. И, и за мен е, Явно става дума за стандарти. Да, подкрепям ви. Има нужда от стандартизация в тази сфера. Имаме нужда и от оперативна съвместимост. Имаме различни технологични подходи, които дават достъп до различни сайдове и те би трябвало да а, могат да се а, е, взаимодопълват и да се преминава от един модус към друг. Същото се отнася и до човешките ресурси. Ако има човек, който работи за вас, който има увредено зрение или слух, то тогава работното място трябва да бъде такова, че това лице да може добре да се интегрира. Ще има специален софтуер за тях и така нататък. Това е просто един пример. Та трябва ли така да стесняваме нещата в а, своите текстове? Трябва ли конкретно да говорим за технологични стандарти или трябва да дадем възможност на технологията да се развива? Затова говоря за оперативна съвместимост. Не може всички сайтове сега да бъдат коригирани, но е добре да има евентуални а, проходи, преминавания от един в друг, за да може човек да се прехвърля а, между тях. Това са предложенията ми, свързани с предложението на комисията. Госпожа Ролейма иска думата съвсем накратко. Искам отново да посоча, че за мен е проблематично, ако имаме различна част от комисията, която се занимава с електронните държавни поръчки. Не ми е ясно това. Трудно убедихме държавите членки да, да сложат срокове, да сложат някакъв график и от тази гледна точка няма смисъл да се добави допълнителен елемент някъде другаде и да се усложнят нещата. Има текст в законодателството сега, който искаме да прокараме. А, мисля, че това е ясно. Това исках да кажа. Ще се отнася до обществените поръчки, и понякога те стават пречка за всичките отдели на Европейската комисия и това заплашва останалата част от проекта. Други? Гледам господин Кацамар Какис. Дали да дам първо думата на комисията и след това вие да обобщите? Господин Мандърс е тук за следващата точка, така че нещата ни притискат, но темата е важна. Давам думата на комисията да отговорите е, по чутото до момента. Нека да се върна към приложното поле. Това е, е от основните проблеми. Какво е приложното поле? 12-те вида вебсайтове са част от реперите за електронно правителство, които приеха държавите членки. Ние се върнахме към желанието на държавите членки. Това, което те обещаха, ще, че ще цифровизират и че това ще е налично. Ще кажете, това е стара история. Вече 10 години са минали, може да има по-добър избор. Но искам ясно да кажа нещо. Не става дума само за тези 12 сайта. Не, за минимален брой вебсайтове, защото става дума и за мониторинг, става дума и за отчетност. Тоест, минимален брой вебсайтове, които когато бъдат транспонирани в държавните среда, ще доведат до допълнителни резултати и ще предадат нататък опита. Тоест, какъв е минималния брой сайтове, които след това ще доведат до този принцип на предаване на практиката нататък. Понякога в някои държави става дума само за публични веб-сайтове, други държави и за други. Ако смятаме, че има по-добър набор от е, сайтове, 12, 8, какъвто и да е брой им, то тогава ние с удоволствие ще обсъдим този принцип. Тези 12 не са най-важните в живота на хората. Това го разбираме. 23 държави членки, те ще доведат до системата предай нататък и това ще създаде инструментариума в тези фирми, които след това да могат да, да предадат опита и да създадат и работни места, защото частният сектор ще получи едно стандартизирано решение и ще може да го разпространява. Що се отнася до стандартите? Имахме стандарти ISO, които излязоха през октомври. Те се основават на техническите спецификации ЛАКАК, които излизат от W3C. Те са технически. ISO стандартът бе много бърз, европейския започна по-рано, но ще излезе чак едната година. И двата ще се основават на едни и същи технически спецификации. Така че проблема за стандартите е технически проблем, но спецификациите и ИЗО и европейските ще бъдат идентични. В предложението говорим за хармонизиран стандарт, европейския стандарт, който да бъде наречен стандартът за целите на тази директива. Имаме заседание на техническите експерти на 8 април. Там подробно ще се обсъди стандартизацията. Въпросът е сложен. Не искам сега да обяснявам в подробности. Можем, ако иска някой от вас, да разбере, да ви го обясним в двустранен план. Държавите членки си играят с тези е, технически спецификации. Те е, се опитват да изберат това, което им е най-подходящо. Европейския стандарт ISO, отворените източници, са на много ниска цена. Те не са задължителни чисто правно, така че тези отворени стандарти, европейски стандарти, биха могли да отидат дори малко по-нататък и да разберем каква е разликата между това да има европейски стандарт или пък използването на отворените стандарти, защото няма други спецификации, които да бъдат общи между държавите членки. Трябва да има спецификации, които да водят до европейския стандарт. Това, което посочи председателят е много важно – не го представих, нямах време, но опитахме всичко, което казахте. 12 години. Много пари за научни изследвания отидаха. Имахме меко законодателство, препоръки, съобщения, заключения на съвета, където бе обяснено а, и а, бе поето задължение да се приеме стандарта ЛАКАК. Всичко това, което казахте, се е случило и то има смисъл. Те не могат да го направят обаче. Защо не могат? защото търсенето и предлагането не работи. Националните им цели са такива. Те казаха, да, съгласни сме, справихте се добре с мекото законодателство, незадължителните мерки. Всичко това се случи последните 12 години. Но се оказа, че държавите не могат да изпълнят целите си. 21 държави не постигнаха тези цели, и то не заради разходите. След това обществените поръчки. Не знам какъв ще е проблема с електронните поръчки, но когато някой отиде и си купи достъпност, той знае какво купува и как да извършва мониторинг. Затова трябва да седнем с държавите членки, агенциите, експертите им и да направим ясен механизъм за мониторинг, за да е ясно какво е достъпност. Да има един стандарт и една рамка за мониторинг, които всички могат да използват, за да може и възложителя на обществената поръчка да знае какво иска и как може да извършва наблюдение. Днес се купуват неща, но нито се знае как да се проверява, нито се знае какво се получава в тази област. Така че не говорим за едни и същи спецификации само. Говорим за това как да се извършва мониторинг и как да знаем, че си вършим работата. Така държавите членки могат да постигнат целите си. Те не могат да ги стигнат в момента, защото няма яснота. Това беше накратко. Имаше въпрос от господин Трасковски за хоризонталния подход. Обществените поръчки, да, така е но голямата част от обществените сайтове се правят с държавна поръчка, но не всички. Има други обществени, които се правят от самата агенция или ведомство. Те се поддържат. Не мислете само за изграждането на един сайт, а мислете за поддръжката. А поддръжката е много важна. И всъщност достъпността с това е свързана. Да продължава да бъде достъпен. И това не винаги минава по процедурата за обществени поръчки. Това, което обикновено някой иска, е да го прави частния сектор всичко това. И ако има ясен мониторинг, ще може да има инвестиции в тази сфера. Делегирани актове. Работя с държавите членки. За всички това е много важно. Искаме съвсем ясно да заявим какви са делегираните актове, за какво, за да има яснота. И ако намерим някаква формулировка, която ще ни изведе от това, чудесно, но има и а, други, които а, и аз обяснявам как всъщност ясно го обяснявам, как да се запише. Няма да навлизам в подробности. Ясни са, ясно е защо са там и ние ще ги обясним. И сме готови да го направим. Много благодаря за отговорите ви. Отлична възможност имахме да започнем процеса. Но, както каза Йорго, ще се видим отново, ще има демонстрация. Искаш ли да приключиш по темата, защото ще може да ни дадеш така и графика за е, измененията. Благодаря. Основната цел на оценката на въздействието беше нужно ли ни е всичко това или не. Така че ние може да кажем като комисия, като парламент, бихме искали да върнем а, темата назад, но а, това не е нужно. Ето за това исках да чуя какво искат да кажат а, колегите по въпроса. Искам да ви благодаря за насоките, които дадахте, господин председателю. Мисля, че вие сте човека, който напипа проблема най-точно Трябва да използваме меки мерки. Ще имаме още дискусии, ще работим на базата на този документ. Той служи за, за, за основа, за отправна точка. Казвах на комисията това, което им казах и в двустранните разговори. Пред нас има нещо много сложно. 20, 12 приложения, които трябва да бъдат стандартизирани. И подходът е много бюрократичен. Например, задължението за отчетност, госпожа Стайлер говори по този въпрос, има и други начини. Това трябва да излезе от там. Има модерни начини за това да се провери дали държавите членки изпълняват нещо или не. Също така, добре, 12 приложения, господин Трашковски, могат да са повече, могат да са по-малко. Добре, може да се обсъди това. Но трябва да започнем а, с разговорите и да има законодателство под този набор от а, инструменти и така ще можем да гарантираме пълния достъп. Всички държави членки а, няма а, равенство, положението не е ясно, всичко трябва да бъде поправено. Благодаря ви за това, което казахте за отворените стандарти. Благодаря ви. Не съм съгласен много с комисията. Комисията казва, нещата стоят така. Аз съм съгласен обаче с вас, господине. Трябва да се избере някакъв стандарт. Благодаря. Благодаря. Благодаря на всички. Благодаря. Благодаря. Очаквам представянето на 24 април. Uh, um, и така, през април ще проведем допълнителна дискусия Мен, че съм сбъркал графика. 25 април обмен на мнения. Крайен срок за изменение 3 юли. Ще гласуваме до края на ноември. Ще видим как се движим. Благодаря на комисията. Малко изоставаме от програмата. Ще дам думата на господин Мандерс. Мисля, че предстои още една презентация. Първа обмяна на мнение за едно важно предложение на тема колективно управление на авторското право и многотериториалното лицензиране. Госпожа Гало е докладчика от водещата комисия по правни въпроси. Ние сме подмагаща комисия с Инта, Итре и Комисията по култура. Господин Мандерс има становище, госпожа Вахерен, господин Виндхолмс. Е, не го виждам в е, залата. Той също е докладчик по становище. Господин Емстрюм, госпожа Макларкинг са тук. Антуан, заповядайте. А, момент, да представя комисията госпожа Марти Плацес е тук от името на комисията. Тя е ръководител на отдел авторско право. Тя ще дава отговори по темата. Господин Мандърс. Благодаря. Графика, който определихме, е съгласуван със собствения график на госпожа Гало което означава, че всичко, което решим, може да бъде отразено в работата на Комисията по правни въпроси. Целта, която стои зад моя подход, е, която съгласувах с оплачите в Сянка, е повече прозрачност за потребителите и правоносителите, особено, що се отнася до защита правата на човека на изкуството. В момента организациите, които събират пари, са много мощни и плащат много късно на хората на изкуството. Понякога са забавени 18 месеца. Не се знае как се изчислява сумата, която получават е, хората на изкуството. Те плащат на дружеството за колективно управление, без да знаят как се правят изчисленията, колко трябва да се плати. Как се определя сумата? На какви критерии? Ще трябва да обсъдим и онлайн предлагането, което е въпрос с трансграничен характер и изисква европейски подход. Един от проблемите е, че ако имате доставчик, който предлага услуги онлайн, можете просто да платите на този доставчик. Това е най-лесното, най-просто и бързо решение. Но има и други лица, които предлагат е, услуги. Аз е, защитавам идеята за обслужване на едно гише. Миналия път направих една съпоставка. Не, че се опитам да създада ново министерство, но сравних всичко това с събирането на данъци. Данъци за сметосъбиране, за водни услуги. Казва ви се точно колко трябва да платите и къде. Това е аналогията. Аз не съм за повече държавни органи. Искам да се създаде нов държавен орган по този въпрос. Но се нуждаем от един централен орган за управление. Много важно е да има една фактура с ясно изчисление на цената и разходите на дружеството за колективно управление. Те да бъдат ясно обособени. Тези дружества за колективно управление трябва да сътрудничат за да може всеки потребител да получи само една единствена фактура. Трябва да се определи и крайен срок. Срока, в който Централната организация за управление трябва да плати сумата на човека на изкуството. Тези организации имат много налични парични средства, само че вместо да ги платят на творците, те ги инвестират. Трябва да им попречим да инвестират тези суми в рискови инвестиции, защото това е в интереси на творците и на потребителите. И така, тези дружества за колективно управление, както се казват, не могат да дискриминират другите дружества или да ги изключват. Ако някой от друга част на Европа иска да се присъедини, не трябва да им е обект на дискриминация. Хонорара, който трябва да плаща потребителя, трябва да е прозрачен, за да знае човек какво трябва да плати. В момента всичко е абсолютно неясно и има голямо разминаване. Ако има разлики, не мисля, че трябва да се сезира съда с много адвокати. Така е положението в момента. Ако човек не плати, го заплашват с съдебно изпълнение, което е свързано с много разходи за двете страни. Трябва да се плащат адвокати и хонорари. Аз самият съм адвокат и ако някой се обърне към мен да работя по такъв случай, ще се помисля, че ще добра възможност да изкара малко повече пари. Но няма смисъл да ми се дава работа, която не е необходима. Така както бе казано до момента, нуждаем се от някакъв механизъм за извънсъдебни спогодби, в който да участват потребителите, творците и дружеството за колективно управление. Трябва да има форма на уреждане на споровете, която да е ясна и да не трябва да се стига до съд. Това са въпросите, които възнамерявам да отразя в мой доклад, който ще представя на 25 април. Искам да чуя какво мислят колегите. Трудно ще да постигнем единодушно съгласие, но е хубаво поне да се опитаме. Благодаря. Благодаря, Туан. Да чуем доклад с сянка. Кой ще представя позицията на социалисти и демократите? Госпожа Гебхарт. Добре. Заповядайте. А, мисля, че ЕНП са първи. Първи, ако искат, можете да започнете. Сабин, извинявам се. Първо, искам да ви благодаря за представените идеи, господин Мандерс. При все това не съм убеден от идеята за обслужване на едно гише. И това го казах на заседанието на докладчиците в Сянка – нови задължения за тези дружества, не съм сигурен, че е добра идея. Това ще е нещо допълнително за всички тези фактури, всички тези различни дружества. Мисля, че всичко ще се осложни само с обслужването на едно гише. И все пак, наистина е важно да създадем някакво дългосрочно решение. Потребителите трябва да извличат ползи тези, които свалят музикални произведения и използват е, произведения за своя бизнес. Потребителите на музикални произведения за продуциране или други цели трябва да извлекат полза. Те се нуждаят от много по-голяма прозрачност и системата трябва да може да работи в трансграничен план, що се отнася до изчисляването и управлението на правата. Когато говорим за европейска база данни, разбирам каква е вашата идея, всички права, лицензи да се включват тази база данни. Потребителя може да посети базата данни и да получи необходимата информация, да види кой е правоносителя и така нататък. Това е хубаво, но създаването на допълнителен орган или организация е прекалено. Това няма да допринесе за прозрачността. На следващо място. Аз съм член на комисията по култура, може би затова споделям следното мнение – а именно, дружеството за колективно управление изпълняват културна, социална роля, свързана с управлението на тези права. Те са един вид гаранти за културното многообразие, най-вече за малките продуценти и творци. За тях тези дружества са много важни. Те са необходими за малките на пазара – които не могат да се свържат с големите агенции. Затова и твърде, че дружеството за колективно управление са важни от обществена и културна гледна точка. Тук се говори конкретно за музикалния пазар. Не се отчита аудиовизуалния сектор и неговите структури, а и там има проблеми, които да се решават. Ако имаме музикални произведения, те се използват с аудиовизуални цели. Веднага се стига до конфликт, тъй като има различни структури. Сътрудничеството между дружеството за колективно управление, то трябва да се насърчава и улеснява. Трансграничното лицензиране също. То фигурира в предложението, само че не е достатъчно добре разработено. Нуждаем се от трансгранично сътрудничество между колективните дружества, те могат да, иземат тези, да поемат и тази функция. Относно онлайн пространството, трябва да се погрежим за всички правоносители. Това вече се случва. Големите предприятия помагат на правоносителите и правят изчисленията заедно с колективните дружества. Нуждаем се и от баланс спрямо всичките изисквания, що се отнася до изискванията към дружествата и към потребителите – Както каза Туан, много дълго време минава преди дружеството да плати на Твореца. Трябва да видим защо е така. Винаги ли вината е в дружеството или се дължи на други фактори? Например, потребителите изплащат е, това, което искат, но и това изисква време. А техническите данни, те разполагат ли с тях, могат ли да ги обработват, е, има ли други проблеми? Проведохме дебат по темата. За съжаление, все още има ръчно подаване на информация, колкото и невероятно да звучи това. Трябва да разгледам всички тези въпроси, тъй като има сериозни различия в отделните части на Европа. Трябва да има електронни версии на докладите на потребителите тъй като много често те използват онлайн версии, онлайн системи. Търгове за лицензии. Тук може да се направят подобрения, да се въведат по-строги правила спрямо издаването на лицензии и фактурирането. Относно последното, много често фактурите се получават късно и потребителят вече е забравил какво е купил – има много бюрокрация в дружеството за колективно управление, затова процедурата изисква дълго време. Трябва да обърнем внимание на този проблем. Общите събрания, повече прозрачност на решенията, които се взимат в колективното дружество. Тук има добри идеи в текста. Всичко това е важно, тъй като говорим за колективна предлагане на пазара творците издържат тези агенции в крайна сметка, но предложенията, които се правят тази насока, са прекалено подробни и могат само да затруднят е, работата на колективните дружества. Това не е добре. Нуждаем се от прозрачност, да знаем как се взимат решенията в тези дружества, да е ясна и връзката между дружествата и твореца. Трябва да видим къде има нужда от подробни разпроби, къде не. Относно лицензите, сега има изключение за радиопредаванията по член 3, то е основано, но мисля, че място му, място му е на друго място, а именно в член 2. Това е дискусионен въпрос. Приложимостта на директивата за услуги спрямо тази област. Не знам дали има смисъл от това. Не забравяйте, че има много широка палитра, най-различни нормативни актове, разпоредби, изискванията към колективните дружества в различните държави членки. В някои държави, например, има много силна нормативна уредба, строги правила, които въжат за колективните предприятия крайна сметка може да се окаже, че дадено дружество е дискриминирано на националния пазар и е възпрепятствано от конкурентна гледна точка. Така че трябва да видим дали ще се прилага директивата за услугите или не. Финансовото управление трябва да разгледаме отблизо този въпрос. Член 10 ли не, не мисля, че текстът е ясно разработен. Колективното дружество няма своя собствена собственост, В крайна сметка, нали, тези дружества не натрупват капитал, те просто връщат средствата, които събират и покриват само текущите си разходи. Тук трябва да разработим текста, така, че да има равнопоставеност между всички. По-голяма прозрачност, яснота, простни правила, за да могат и двете страни по въпроса да разбират всичко. Благодаря ви за тези детайлни изказвания. Това показва сложността на направеното предложение. Госпожа Гебхарт има думата. Благодаря, господин председател. Колегата Йозеф Вайденхолцнер ме помоли да го представлявам поради стачката на Луфтханза. Той няма възможност да присъства на днешното заседание и се извинява, но той ми каза, че следващият път а, иска да присъства на обсъждането. Искам да благодаря за доброто сътрудничество на господин Мандерс. Има много области, по които можем да работим съвместно. Несъмнено обаче ще има а, и области, които бихме желали да огледаме отново, например, идеята за обслужване на едно гише. Господин Веденхолцер не ме даде конкретни указания какво да кажа по въпроса. Ще направя някои по-общи коментари. Ние считаме, че развитието на единият цифров пазар е важна цел, поради което искаме да приветстваме предложението на Европейската комисия като положителна стъпка. Господин Байден Холцер също счита, че има някои аспекти, които трябва да се разгледат по-детайлно, що се отнася до дружествата за колективно управление, до управлението на правата. Тук има доста правна неяснота и липса на прозрачност, когато става дума за начина на работа на дружествата за колективно управление. Вече многократно беше подчертано, че трябва да се помисли как да се изчисляват сумите, в какви срокове, да се види защо нещата не вървят понякога така, както би трябвало. Доста често хората на изкуството получават своите хонорари три години след като са предоставили своята творба. Те все пак трябва да могат да се изхранват много от творците, не са милионери. Някои от тях са дори близо до линията на бедността. В момента имаме доста сложни системи. Хората трябва да се справят с тези системи, което създава проблеми и трябва да разрешим този въпрос – ето защо ние искаме да се опростят правилата относно трансграничното лицензиране, да се опрости процедурата, да се въведе много териториално лицензиране. Често това при сегашния режим не е възможно, но това би било за дружества, добро за дружествата за колективно управление. Господин Вайденхолцер също счита, че комисията ИМКО трябва да подчертае важността на раздели първи и втори, които са в нашата сфера на компетенции. Искаме да се разгледа връзката между дружествата за колективно управление и а, света на а, изкуството, онлайн а, услугите трябва да позволяват, например, и альтернативни лицензионни системи, за мнозина творци не е възможно да използват новите услуги, новите права, тъй като има паралелни договори, такива случени, случени с дружествата и с други договори. Трябва да се намери решение на проблема. В член 6 се говори за задълженията и изискванията към държавите членки. Тук също трябва да се доизяснят нещата. Не искам да Поменавам всички точки, които ми е предоставил господин Вайден Холцер. Искам само да наблегна на прозрачността, работата по отношение на хонорарите, плащането на хонорарите, също ограничаване на изключенията, възможности за альтернативно разрешаване на спорове, член 36. Ние приветстваме това. Като комисия ние считаме, че трябва да се помисли как може да се създадат възможности за альтернативно разрешаване на спорове, включително онлайн. И така, в резюме, директивата определя цели, които ще осигурят по-широко предоставяне на цифрови услуги, по-голяма справедливост, ще бъде от интерес на всички заинтересовани страни. Предвиждането на много териториално цензиране също трябва да се отбележи, хармонизиране на стандартите, повече конкуренция, що се отнася до дружествата и прозрачността на дейността на дружествата. Това бяха съвсем накратко някои от аспектите, които исках да споделя. Въпросът е действително от изключителна важност. Благодаря ви за подробното изказване. Давам думата сега на господин Екстром. Тази седмица в Комисията по правните въпроси имахме публично изслушване. Имахме обмен на мнения по същия въпрос вчера. Останах с впечатлението в комисията Юри, е, че там има доста широко съгласие по основните въпроси. Тук е, установявам е, същото и това ме изпълва с оптимизъм, че може да се постигне съгласие. За мен най-важното, което беше споменато и от господин Мандерс и от госпожа Гебхарта, е, че творците не получават достатъчно бързо своите хонорарти, хонорари, докато дружествата за колективно управление натрупват над 5 е, милиарда средства, които обаче не достигат е, до титулярите на правата, до творците. Нуждаем се поради това от е, повече отчетност и прозрачност, от правила, които да накарат дружествата да предоставят средствата по-бързо на, на притежателите на правата. Ако колективните дружества са събрали средствата, но не могат да намерят притежателя на правата в рамките на 5 години, те могат да задържат а, тази сума. Мисля, че а, това не създава стимули за дружествата да бъдат достатъчно а, прецизни. Дружествата не трябва да бъдат възнаграждавани за това, че не са открили титуляра на правата за да могат е, да задържат е, средствата, които са му дължими. Всяка държава членка трябва да създаде фонд, който да се използва за целите на културата в е, директивата за творбите с неизвестен автор. Сега Библиотеките се налага да плащат компенсации. Дигитализирането на културното наследство също трябва да бъде цел. Разбира се, държавите членки трябва да решат какви да бъдат аспектите, на които ще наблегнат те, но не трябва да се създават стимули за дружествата за колективно управление на авторски права да не откриват титулярите на правата. Оставам с впечатлението, че ще се получи подкрепа с огромно мнозинство в Юри, както и в комисията ИМКО. Благодаря. Благодаря. Вие работите е, и по акта за единия пазар в комисията по правните въпроси. Сега госпожа Макларкин, не зная дали има други желаящи, които биха желали да се изкажат. Е, има ли други колеги, освен докладчиците в сянка, които искат да вземат отношение? Добре, госпожа Макларкин. Благодаря, господин председател. Аз подкрепям целта на комисията по управлението на колективното управление за подобряване на управлението и прозрачността на тези дружества, да се улесни многотериториалното лицензиране. Това би било много важно за завършването на цифровия единен пазар. Трябва да подчертая на господин Мантер, разбира се, аз не оспорвам неговата изобретателност или пък оптимизъм по отношение на това да се намери решение, но аз не при... съм привърженик на идеята за обслужване на едно гишет. Защото ние говорим за онлайн характера на творбите. Ние искаме да се обременява допълнително процеса, да се създава отделна агенция и да се създава още една пречка – аз читам, че нашата работа трябва да се концентрира върху улесняване на многотериториалното лицензиране и също как да се опрости процедурата за одобряване на лицензирането онлайн. Трябва да се оптимизират процесите, които съществуват, да се осигурят повече многотериториални лицензии. Това би било ефективно по отношение на разходите. Считам, че може да се подсили директивата в няколко области и трябва да сме много ясни, що се отнася до член 3 за дефинирането на дружествата за колективно управление, което за сега е базирано на схеми, основаващи се на членството. Тук може да се подобри формулировката. Защото в противен случай ще бъде трудно да се създаде равнопоставеност и да не се наруши конкуренцията в член 12, където се говори за задържане на събраните средства в дружествата за колективно управление, ако не бъдат открити титулярите на авторски права. Тук трябва да се види какви решения могат да се намерят, например инвестиции за целите на културата и прочее. Трябва да се гарантира също колективните дружества да разпределят по-регулярно и по-своевременно събраните средства. Защото ние искаме да се подобри предлаганото съдържание а, онлайн. И а, това добро съдържание трябва да бъде адекватно възнаграждавано. Благодаря на докладчика, благодаря на докладчиците в Сянка. Може би господа Прат да, отговори на някои от основните въпроси, които бяха повдигнати, но след това ни предстои гласуване, затова не разполагаме с много време. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да съм кратка и най-напред искам да кажа, че комисията се радва, че е отново тук в ИМКО да обсъди този път директивата за колективното управление на авторски права. От гледна точка на комисията, Качеството на работата, която осъществяваме съвместно с парламента, е изключително важна. Парламентът отдавна иска тази директива да бъде поставена на масата, най-сетне тя е на разположение и ние очакваме да работим интензивно по въпроса в през тази седмица само тук в парламента имаше много прояви, посветени на темата, много повече, отколкото в собствената ми служба. Причините, поради които ние предложихме тази директива, вече бяха упоменати от мнозина от изказалите се до тук. От една страна, те са свързани с проблематичното понякога действие на дружествата за колективно управление относно прозрачността, участието на членовете, как се управляват средствите, които не са принадлежност на дружествата, а на притежателите на авторски права. През последното десетилетие бяха констатирани проблеми в адаптирането към новата среда на единият цифров пазар и осигуряването на мултитериториално лицензиране онлайн Структурата и разпоредбите на директивата обхващат всички видове дружества за колективно управление на права. И има втора част, която се фокусира върху проблемите онлайн, които в голяма степен са свързани с функционирането на дружествата за колективно управление, когато се лицензират музикални а, творби. Беше повдигнат въпроса от това какво се случва с аудиовизуалните творби и многотериториалното лицензиране. Това са две различни сценария. Първото е право на продуцентите и на авторите на аудиовизуалните творби. Тук няма колективно управление, няма възможност за предоставяне на лицензии. Ето защо ние разглеждаме тази конкретна част, но ние обхващаме музиката и използването на музикални творби в аудиовизуалните творби. Например, ако имате филм или видео, където се използва музика, там трябва да има лицензиране на музиката и това е предвидено в директивата. Няма да навлизам в детайли. Искам само да припомня на членовете на комисията ИМКО, че се опитваме да постигнем верния баланс между нужното ниво на детайли и същевременно да отчитаме факта, че има различни дружества за колективно управление в различните държави членки, поради различните традиции. Някои управляват различни видове права, тези на авторите или на звукозаписните компании. Искам да повторя това, което беше казано от многозина по важността на многотериториалното лицензиране за функционирането на единния цифров пазар. Ние искаме дружествата да могат да се справят с това по-сложно лицензиране, че трябва да имат нужната техническа способност. Трябва също да обединяват репертуара, за да се гарантира културното многообразие. Няма да навлизам в детайли, но комисията е готова да обсъди различните идеи и ние проявяваме интерес към е, идеята за създаването на обслужване на едно гише, въпреки че се отнасяме с предпазливост относно това да се сложи още един слой управление. Благодаря. За нас е удоволствие да работим с вас тук в ИМКО. Господин Мандерс, бихте ли желали да ни запознаете накратко с това, какъв е предвидения график или ако имате нещо заключение, преди да приключим Имам въпрос към Европейската комисия. Всички говорят за равнопоставеност в конкуренцията, но има само една организация в държавата членка, на която трябва да плащам, т.е. няма конкуренция. Сега за графика. Следващата седмица пращаме документа за превод. Ще бъде разгледано становището на 25 април. На 14 май е крайния срок за изменения. Гласуването в ИМКО ще бъде на 18 юни и на 9 юли е гласуването в Комисията по правните въпроси. Sorry, bit, I... Извинете, малко просочихме времето, но се струваше закъснението, за да приключим по темата. Сега преминаваме към гласуването на становището за клиничните е, изпитания изпитвания. Вчера обсъдихме компромисните изменения, така че можем да преминем към гласуването. Носите ли се картите за гласуване? Господа Пендергаст. Да, взела съм си друга карта. Картата за Теско, а не картата ми за гласуване, за което се извинявам.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 Господин Бозой, нямате какво да допълните? Добре. Започваме с 50-тината изменение. Кой е за? Против? За? Все още? За? Не, електронна проверка. Нека да проверим дали всичко работи. So has everybody got their cards in? Всички ли са си поставили картите? Госпожа Прендергаст е против, тя е забравила картата си. Прекратете гласуването. 23 за, 11 против. Много ви моля да продължим да работим. 61 за. Против. Приема се. 62 за.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 Приема се. След това падат още. Сега 68. За. Електронна проверка. 68. Моля гласувайте. Uh, uh, Отхвърля се 17 на 18. 69 на госпожа Верня. За. Против. Отхвърля се. 71. Устно изменение на господин Жован. За. Против. Въздържали се. Приема се. 72. За. Против. Отхвърля се. Компромис 1. За. Против. Приема се. 75 и 76. За. Против. Отхвърля се. 77. За. Против. Приема се. 78. За. Проверка. 78. Проверка.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 79. 79. Uh, the vote's closed. Край на гласуването. 17 на 17. 80 за. Против. Приема се. 81. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Приема се. Втората част. За. За. Против. Трудно, но мина. 82. За. Против. Отхвърля се. 83 и 84. За. Против. Отхвърля се. 85. За. Против. Отхвърля се. 86. За. Против. Отхвърля се. 87. За. Против. Приема се. Отхвърля се, извинете. 90. За. Против. Отхвърля се. 91. За. Против. Отхвърля се. Седмо изменение. За. Против. Приема се. Компромис 2. За. Против. Приема се. 99. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 100. За. Против. Приема се. Електронна проверка. 20 uh, на 15. Приема се. 101. За. За. Против. Приема се. 102. За. Против. Приема се. 103. За. Против. Отхвърля се. 104. За. Против. Приема се. Блок. Виждате го. С много изменения от Жама Кларкин. С устни изменения. И с ново съображение. Цял пакет. За против, въздържали се. Приема се. Целият блок се приема. 113 за. Против. Отхвърля се. 115 за. Против. Отхвърля се. 117. На господин Жован за. Против. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 120. За. Електронно гласуване. 120. The vote is closed, and that's defeated uh, because the vote is tied. Пада, защото бяха равни гласовете, а не всъщност 18 на 17. Да, значи ясно. 10 за. Против. Приема се. Компромис 4 за. Против. Приема се. 118 от господин Бозой. За. Против. Приема се. 1, 2, 3. За. Против. Приема се. 124. За. Против. Отхвърля се. 128. За. Против. Отхвърля се. 129. За. Против. Отхвърля се. 131 оттеглено, 130. За. Против. Приема се. 121. То е преместено, но пак ще гласуваме. 121 за. Против. Приема се. 110 за. Електронна проверка по 110. Is open. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 за, 19 против. 9 и 12 заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13 за. Против. Приема се. 132 за. Против. Приема се. 133 с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Компромис 5. За. Против. Приема се. 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 140. С устни изменения. На господин Бозой и ново съображение. За. Против. Възражали се. Приема се. 142. За. Против. Въздържали се. Приема се. 143. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 144. Не. 145. За. Против. Въздържали се. Приема се. 146. И 8. Заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 147 за. Против. Какво правят либералите? За или против сте? Против. Въздържали се. Приема се. 149 за. Против. Въздържали се. Приема се. 150 за. 150. Проверка. 150. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 17 на 18. 151. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 152. За против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 за. Про... Не, 154. Нека проверим 154. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 16 за, 14 против. 156 за, против. Въздържали се. Приема се. 157 за, против. Въздържали се. Приема се. 158 за. Електронна проверка 158. Край на гласуването. 20 за, 15 против. Приема се. 159. Моля, гласувайте по 159. Край на гласуването. 15 на 19. Отхвърля се. 160. За. По 160. За. Против.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 Пада. 14 срещу 19. 168. За. Против. Отхвърля се. Не, приема се. Не. 168. Моля го гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 за, 17 против. 169 за. Електронно гласуване. Край на гласуването. 13 срещу 21 отхвърля се. 170 за. Против. Приема се 171 за. Про... Проверка. Проверка по 171. Край на гласуването. 13 на 20. Компромис 7 за. Против. Приема се. Въздържали се няма. 174 за. Против. Отхвърля се. 175. За. Против. За. Против. Отхвърля се. 176. За. Против. Проверка. 176. Край на гласуването. 20 срещу 14. 178 за. Против. Приема се. 179 за. Против. Отхвърля се. 19 за. Против. Приема се. 20 за. Против. Приема се. 21. За. Против. Приема се. 180. Разделно гласуване. За. Против. Първата част се приема, втора част за. Втора част електронно гласуване. Моля, гласувайте. Имаме нужда от проверка тук. 18 срещу 15. 181 за против, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, електронна проверка по 182. Край на гласуването. 18 срещу 15. Приема се. 183 за против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се, приема се. 185 за, електронна проверка. 185, моля гласувайте. Край на гласуването 20 срещу 13. Приема се 186 за. Против. Въздържали се. Приема се. 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 187. За. Против. Отхвърля се. 188. За. Против. Приема се. 190. За. Против въздържали се, приема се. 189 за, против, отхвърля се. 191 за, против, приема се. 192 за, против, отхвърля се. 193 за, против, приема се. 194 за, против, отхвърля се. Едно едно 6 с преместването за проверка. 116. Край на гласуването. 16 на 17. Отхвърля се. 195 за против, въздържали се, приема се. 196. Не, извинява се. Председателя 26. За. Против. Приема се. 196. За. Против. Приема се. 197. За. Против. Отхвърля се. 198. За. Против. Приема се 199 за. Против. Приема се 28 за. Против. Въздържали се. Приема се 29 за. Против. Въздържали се. Приема се 200 за. Против. Приема се. 201 за.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 въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против,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 5 пада, 45 за, против, въздържали се. Приема се 46 за, за, против, въздържали се. Приема се 47 за, против. За или против сте? Нека 47 за, против, въздържали се. Приема се.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 въздържали се, отхвърля се, 53 за, против, за, против, въздържали се, отхвърля се, 54 за, за, 54, проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. 19 срещу 14. 54. На госпожа Макларкин. За. Против. Въздържали се. Приема се. И така, сега електронно гласуване по цялостното заключително предложение. Моля, гласувайте. Трябва да запишем цифрите. Край на гласуването. Госпожа Прендергаст е против. Приема се с 19 срещу 14. Няма въздържали се. Много благодаря на господин Борзой за работата му по тази тема. И така, преди да си тръгнете сега, искам да ви помоля формално да одобрим с гласуването новия график за сесиите. Той бе променен след като бе променен октомврийския календар. Кой е за? Против? Приема се. Много ви благодаря за което. Пак ви благодаря за всички от, на всички от вас, които дойдоха да гласуват днес тук. И сега превидаваме нататък към доклада, становището, извинете, на госпожа Гебхарт и да разгледаме измененията. Съжалявам, че закъсняваме с времето. Мисля, че бързо ще може да минем през този доклад. И така, моля онези, които няма да останат за тази част, да напуснат залата тихо, за да продължим да работим. И така, Евлин Гепхарт, имате думата да въведете становището. Äh, благодаря. Искам да ви благодаря, колеги. 51 изменения. Повечето от тях конструктивни, положителни. Мисля, че ще разработим много добро становище на тема повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта. Искам да вторя едно нещо, което казах миналия път. Хубаво е, че в Съюза най-накрая говорим за индустриалната политика отново – на фона на кризата се нуждаем от правилното съчетаване на индустрия и услуги. Ако един от тези два сектора е слаб, трябва да се засили другия. Затова е нужно това, което вършим днес. Ние трябва да дадем своя огромен принос към темата, тъй като в крайна сметка става дума за пазара – в Съюза развоя на индустриалната политика варира от страна на страна в голяма степен. Индустриалните политики се различават в отделните страни. Ще прегледам някои от измененията. Сега Примерно фигурират по вносител. Господин Кацимар е, е, повдигнал редица добри въпроси, за което искам да му благодаря. С тях се подобрява моят текст. Четвърто изменение е в унисон с това, което току-що казах. Много е важно е да се предприемат мерки за насърчаване на индустриалното производство, който бележи спад в последно време. Това е и моето мнение. Същото касае и изменение 26 за инвестиционна банка за малкия бизнес. Те трябва да бъдат насърчавани. Това е в издействията с действията на тази комисия. Система за обучение след това осигуряване на качество, устойчиво развитие в Европа, всичко това го приемам. В Германия имаме много положителни практики в това отношение. Ако другите държави членки последват нашия пример, ще е хубаво. Съгласен съм с колежката Вайлер и нейното изменение 45, където се иска възможно най-бързо прилагане на директивата за плащанията. Това наистина е вярно и важно, най-вече за малкия и средния бизнес и индустрията като цяло. Не трябва дълго да чакат преди да получат дължимите им се средства. Искам да благодаря и на госпожа Коми за изменение 1125, които са в същата насока. Аз се опитах да поставя акцент върху новаторството, научната дейност. Не можем да се конкурираме с останалите части на света само в сферата на производството. Трябва да обърнем внимание на научната дейност. Прилагането на европейското законодателство, това е съвсем резонно, ние винаги сме апелирали за това. Харесвам много изменението, внесено от господин Хандел – макар че самият текст не се вписва много добре в контекста на моето становище. При все това е хубаво да се отправи призив за европейска политика. Именно това се опитвам да постигна. Така ще се осигури по-балансирано развитие на промишлеността и търговията. Изменения 6 и 7 са също много важни. Благодаря на вносителите. Мога само да приветствам това, което се предлага. Проблемни са обаче някои изменения. Например, 4, 34, 36, 37, 38. Те са спорни. Това са изменения, с които ще се отслаби много важна част от моя доклад или направо ще се елиминира. Нуждаем се от цялостен подход спрямо промишлената политика и в други области. Политиката за индустрията не е просто с економически характер. Тя има социално измерение. Свързана е с устойчивостта и защитата на потребителите както казва госпожа Пиете Кайн. Много жалко би било да се изключат тези аспекти. Така до никъде няма да стигнем. Това е политика насочена към хората, работниците и потребителите. Искаме да дадем на децата и внуците среда, в която могат да живеят. Така че не искам да се премахнат всички тези аспекти. Ето защо съм внесла собствени изменения 49 и 50, за да се подсили тази част. Изменят се 49 и 40, извинявайте. Трябва да се гласуваме по-добре начина, по който се насърчава тези политики в Европейския съюз. Да вземем Кипър. Случилото се там показва, че гражданите искат да бъдат зачитани повече. Това касае всички сфери на политиката. Трябва да има справедливост, солидарност, баланс. Затова е много хубаво, ако поставим акцент върху тези области. Определено трябва да направим това. Искам да ви напомня отново, че в меморандум за разбирателство едно от взетите решения бе да се премахне намаляването на данъка за бизнеса от 12 на 10 на 100 се предлагаше. Това е голям проблем. Тук трябва да насочим усилията си. Наистина е важно да имаме равни условия в целия Европейски съюз. Това е по изменение 49. Четирсто изменение. Искам да визирам накратко положението в Германия – имаме ден на равните заплати. В момента има разлика в заплащането на мъжете и жените. 22 на 100. Това въжи и в политиката за промишлеността. Тази разлика трябва да се премахне. В Германия жените трябва да работят 80 дни повече спрямо мъжете, за да получат същия доход. Това е важно и трябва да бъде отразено в политиката за промишлеността и за услугите. Затова съм и внесла изменение 40. Там призовавам за минимална работна заплата по закон. Ще обсъда тези изменения с колегите, включително и тези от скандинавските страни, където системата е различна, доколкото разбирам, за да приемем текста. Имаме 25 държави членки, където има или минимална работна заплата, или заплащането се определя от синдикатите чрез преговори за мъжете и жените. Очаквам с нетърпение дебата по тази тема. Ще работим по изготвянето на компромисни изменения. Знам, че има различни мнения по някои от въпросите. Но искам да внеса добри компромисни изменения за 1, 2, 3, 8, 19, 31-32. Надявам се, че колегите ще се включат в този процес, да изпратим добро становище до водещата комисия. Нашата комисия чрез други доклади, например на Грек, успя да подобри докладите на водещите комисии и трябва да следваме същия подход, както и при минали случаи. Благодаря. Благодаря, госпожо Гепхарт. Доплачете в сянка, госпожа Коми. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Гепхарт за свършената работа. Групата ми приема подхода в документа на комисията, приема и принципната позиция на докладчика – още веднъж благодаря за свършената работа. Измененията, внесени от мен и колегите от НП, се съсредоточават върху някои от въпросите, които повдигна самия докладчик. А именно да се засегнат някои области, които не са получили достатъчно внимание. На предишно заседание госпожа Гепхард разгледа различните въпроси. Ще се спра на някои от тях. За научната дейност въпросът бе повдигнат. Ние се стремим да изградим такава економика, която да осигури растеж на Европа, държавите членки. За тази цел е важно именно да се насърчават новациите и научната дейност. Това е един от елементите за засилване на вътрешния пазар. Искам да подчертая значението на проследимостта. Най-вече за малки и средния бизнес. В първите ми дни като евродепутат си спомням, че говорихме за етикетирането на текстилни изделия. Там подчертахме, че проследяемостта е много важна за изделията, които най-често се фалшифицират. Това е важно и за защита на потребителите. Важно е да се знае къде точно е изкотвено дадено изделие. Това е свързано не само с защита на потребителите, но и с промишлеността. На следващо място разликите в заплатите като жена съм съгласна, че има разлика в заплащането на мъже и жени. Аз съм за това изменение. Не искам да влизам в динамиката за е, свободата, която може да има всяка една фирма по отношение на заплащането на собствените си служители. Това, което искам е, да кажа, всъщност, е, че трябва да има равенство между половете най-общо. На второ място смятам, че налагането на равни заплати като минимум на всички във, всяко, във всеки един сектор, това не е правилният път, защото трябва да има в крайна сметка и свободни преговори между служител и ам, ръководител. Освен това, ние сме за меритокрацията. А, така че това трябва да бъде добре записано. Нещо, което ме обърка и може би е хубаво да го обсъдим, е свързано с а, а, индустриалните клъстери. Клъстерите, да, аз съм за тях, защото на производствено ниво, на разпределително ниво, те подобряват синергиите в економията и, в економиката и водят до економия от мащаба. Трябва обаче да видим и какво може да се случи вътре в самите клъстери, защото може вътре между тях да се а, създадат такива връзки помежду им, че да има на териториално ниво щети. Ако на териториално ниво обаче се обяви този клъстър, има по-голямо сближаване пак на териториално ниво. Мисля си за онези райони, които се създават и в текстилната промишленост и свързаните с ИКТ и новите технологии, физическа близост, технологична близост. Тя е много по-малка и там няма трансфер на служители. От една страна така има свободно движение на лица, пък и опазване правата на онези лица, които искат да работят на територията, където живеят и в предприятието, в което живеят, извинете, работят от край време. Това исках да бъде изяснено. Разбира се, аз съм за кластерите. Също така съм убедена, че сътрудничеството което течеше и обмена на становища, наистина бяха изключително конструктивни, защото той изгражда една индустриална политика, една политика, която да се основава на растежа. Като италянка искам да се съглася с нещо. Вие говорихте за Германия. Аз искам да, се, да, да говоря за директивата за просрочените плащания. В Италия има огромни просрочвания на плащанията от страна на публичната администрация. Повече от година се бавят тези плащания. И ако обществената публичната администрация има средства и може да плаща, то тогава ще стигнем 250 хиляди работни места отгоре. Тоест, в Италия много се борим с това Е, много често се говори, че не работим своевременно ние в Европа, а ето вижте, ние тук работихме много бързо, приехме тази а, е, директива, държавите членки сега се бавят. Така че ние може да правим отлични проекти, отлични директиви, прекрасни регламенти, които разбира се, помагат на хората по места, но от друга страна трябва да си помислим какво се случва след това с прилагането и с ратифицирането в държавите членки. Видяхме го също така за директивата с услугите. И накрая още нещо последно. А, моята страна сега няма правителство. Намираме се в момента в един застой и това осложнява още повече индустриалната политика. А това е така един лъч надежда, който ще даде растеж и на Италия, и на цяла Европа. Благодаря. Good. Uh, Mr. Hatzimakakis. Господин Кацимакакис. Благодаря ви. Съгласен съм с много от нещата, казани от госпожа Коми. Необходима е повторна индустриализация. Тя трябва да бъде равномерно разпределена в Европа. Това е в основата на дискусията, която водим в момента. Като европейци не можем да казваме по един неоимпериалистически начин какво е правилно, какво не е и не можем да си затваряме очите пред наличието на неравноправие в сферата на промишлеността в еврозоната. Искам да поздравя госпожа Гепхарт. Много от измененията, които бяха предложени, са не чак толкова много на брой, което показва, че първоначално направените предложения са балансирани. Искам да обърна внимание на изменение 39-то, свързано с обучението. Има недостатъчна производителност в е, индустрията, има проблеми с заетостта сред младежите в цяла Европа. В Испания има доста висока безработица, Виждаме също и в Португалия, в Гърция напоследък и всичко това е трагично. Необходими са програми, за да могат хората да се учат от най-добрите, да има програми, насочени към подобряване на качеството Обучението трябва да се основава на определени стандарти. Надявам се, че ще получим подкрепа с мнозинство по това изменение. Едва ли е необходимо да повтарям, че докладът е много добър. Госпожа Руле не е тук. Не знае дали има някой друг, който иска да се изкаже. Аз също ще се включа в разискването малко по-късно късно, въпреки че съм съгласен в голяма степен с казаното до тук, особено това, което каза госпожа Коми за промишлената политика, за инструменти като Хоризонт 2020, обществените поръчки, които са обхванати в други изменения. Госпожо Гебхарт, значи имаме и представител на Европейската комисия, но не разполагаме с много време. Искате ли да се изкажете за една минута? Добре, сега ще ви дам думата. Включена сте в списъка. Мерси, месел президент. Il est bon que nous parlions... Госпожа Люгрип, добре е, че говорим за промишлена политика в Европа. Това каза госпожа Гебхарт. И аз мога да я цитирам дословно, няма какво да добавя. Считам, че трябва да има повторна индустриализация на Европа. Този доклад по собствена инициатива, както каза и докладчикът, е, подсочва връзката между повторната индустриализация на Европа и завършването на вътрешния пазар. Разбира се, ние споделяме всички тези насоки и предложения подход. Европейските промишлени предприятия трябва да могат да се възползват изцяло от вътрешния пазар в Европа, За това бяха представени някои изменения, целящи да прецизират инструментите, които са необходими за завършването на вътрешния пазар и бързото ефикасно транспониране на е, законодателството в, по отношение на вътрешния пазар, въвеждането на акта за малкия бизнес, който е важна рамка за малките и средни предприятия и важен елемент на повторната индустриализация на Европа. Засиленото сътрудничество с националните парламенти още от самото начало също е важно, когато говорим за транспонирането а, и за прилагането на европейско равнище, каквото целим. Едно от измененията е насочено към европейският промишлен сектор, който искаме да подобри своята ефикасност, да се превърне в сектор, който е на най-високо равнище. най-добри постижения, които да допринасят за растежа, за конкурентоспособността на Европейския съюз и в рамките на международната търговия. И това е 3% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, 400 милиарда евро, 1,5 5 милиона преки работни места. Тези експортно ориентирани сектори трябва да продължат да се разрастват. Не говорим само за големите марки, когато говорим за лукс или за а, високи постижения. А, трябва да държим сметка, че има много малки и средни предприятия в Европейския съюз, които а, имат нужния професионализъм, натрупани традиции и опит, и те са неразривна част на европейската идентичност на индустриалното и културно наследство в Европа. В този сектор на високите постижения трябва да участват малките и средни предприятия. Трябва да отстояваме нашите ценности и трябва да наблягаме на работните места, които трябва да бъдат запазени, да не се допусне загуба поради преместване на производства в други части на света. Трябва да се предложат работни места на младите хора. Е, има проблеми в това отношение. Трябва да се позволи на младите хора да разгърнат своите способности, да могат е, да се реализират е, в сфери, които изискват конкретни знания и умения, да постигнат е, професионален успех. Европейската комисия в работния си документ от септември 2012 за конкурентоспособността на индустрията в Европа, която е от високата гама, посочва че а, трябва да се наблегне не само на експортно ориентираните големи предприятия, но и на малките и средни предприятия, които трябва да бъдат използвани да се отчита техните характеристики, особени техните и някои конкретни проблеми, свързани с, фалшифицирането на стоките. Créer la compétitivité. Je vous remercie. Е, Боя се, че времето ни напредна. Господин Сантор следеше много внимателно въпроса. Ако искате да кажете няколко неща от ваша страна, от името на Европейската комисия. Първо искаме да благодаря на докладчика, на докладчиците в сянка, на комисията ИМКО като цяло за вниманието, което отделя на този въпрос. Ние говорим за промишлената политика в Европа, всеки от елементите, които вие подчертахте, които са включени в съобщението, се доразвиват. Групата на високо ниво за бизнес услугите, заедно с колегите от Генерална дирекция вътрешен пазар, вече действа. Читам, че има да се свърши много работа, що се отнася и до сектора на услугите, на сектора на производството, сектора на вътрешния пазар като цяло. Имаме кампания, която цели фирмите да се запознаят с възможностите, тъй като това може да се отрази на ликвидността на фирмите. Фирмите трябва да се финансират сега с собствени източници, и в някои случаи има доста забавене на осигуряването на финансови средства. Говорим тук не само за индустриална политика, а политика със силни социални аспекти. В пето изменение се говори за подбор на 6 пазара за приоритетни действия. Ние не сме посочили 6 пазара, ние сме посочили 7 сфери на приоритетни действия, които ще изискват допълнителни действия от страна на комисията относно стандартизирането, политика за в сферата на външната търговия, защото става дума за нови пазари, които се развиват и които бързо ще се разраснат през едните години. Така че не говорим за 6 пазари, за много повече пазари. Благодаря на всички. Сега давам думата отново на докладчика ни, накратко за обобщение. Също и да кажа какъв е графика. На 24 април ще се гласува в Имко Имате ли нещо друго да кажете, Евлин? Два-три кратки коментара. На първо място, това, което се опитвам да направя в пето изменение е, е че не трябва да конкретизираме твърде много промишлената политика, Трябва да не засягаме някои нови производства, за които дори не подозираме, че могат да се развият в бъдеще. Затова не трябва да бъдем твърде прескриптивни, да наблягаме на конкретни сектори, които искаме да се подкрепят. Трябва да видим какви са иновациите, които могат да се очакват. Ето защо Аз не споменавам конкретни сектори на производството. Това е в отговор на госпожа Коми и госпожа Легрип. Някои споменават определени сектори. Аз също бих могла да спомена, например, автомобилостроенето. Имаме различни производства в различни части. Затова не трябва да се противопоставяме по този начин. Затова нека да не посочваме конкретни сектори, конкретни индустрии. Ние искаме промишлена политика, която ще е добра за цяла Европа, включително на отдалечените части на Европа. Не искаме да има нелоялна конкуренция между промислените сектори. Не искаме да се стимулира индустрията в една част на Европа за сметка на индустрията в друга част на Европа. В отговор на господин Маркакес е, едва ли трябва да рекламирате пред мен на германската система за обучение. Аз съм добре запозната с нея, имам лични впечатления, зная, че тя е много добра, особено за младежите. И не става дума само за придобиването на знания, а и за прилагането им на практика, което е изключително важно. Така че аз ще сложа плюсче срещу това предложение за изменение. И така ние ще гласуваме в комисията по установището на 24 април. Сега преминаваме към обсъждане на друго важно досие, свързано с директивата по тютюневите издения, изделия. Ще бъде направено представене на оценката на въздействието на предложението. Първо ще дам думата на докладчия господя Ханслик. След това всички ще имат възможност да вземат думата. Малко сме притиснати от времето, но мисля, че това ще бъде добър старт на дискусията по темата. Господин Сейшел от комисията е тук, така ли? Uh, да, директор е, ще направи изявлението. Той е директор на Генерална дирекция Санко. Очакваме вашето изложение, но първо да чуем госпожа Ханслик. Благодаря, господин председателю. Бързо дякуя, пани przewodniczący. И така. Благодаря, че ми давате думата. Целта на предложението е да организира по-добре вътрешния пазар, да защити здравето на потребителите и техните права. Не се съредочава върху пушачите само, иска да намали привлекателността на тютюновите продукти, за да може нови потребители, особено младите, да не се привличат от такива продукти и тяхното използване. Наистина е похвална цел. Искаме да ограничим тютюнопушенето сред младите. Напълно подкрепям това. Има много добри предложения в текста на Европейската комисия, но има и елементи, по които имам съмнения и бих искала да ги изложа сега, защото при оценката на въздействието Европейската комисия ще може да ми отговори. На първо място Европейската комисия предлага детално да регламентира опаковането. Това може да спре не пушачите да започнат да пушат или пък да откаже пушещите от този навик. Има фирми, които правят много атрактивни опаковки, които изглеждат като а, червило, да речем, или с а, млади момичета по тях и те го правят нарочно. Правят го нарочно, защото това е печеливша рекламна кампания, с която могат да се привлекат млади хора да започнат да пушат. Данните, които събрах от Варшавския онкологичен център към края на 90-те години, а, показват, а, че текстовите предупреждения върху тютюневи изделия, въведени 1998 година, показват, че 4% от жените и 2% от мъжете в Польша са спрели да пушат а, точно заради текстовите послания които бяха сложни на котиите цигарите. 24% от мъжете и 22% от мъжете. По същата причина са се опитали да ограничат тютюнопушенето. 22% от жените и 24% от мъжете казват, че се чувстват по-добре информирани за отрицателното въздействие от тютюнопушенето поради тези текстови послания. Питам се обаче, има ли научни доказателства, че колкото е по-голяма картинката на котията, толкова по-добър е резултата и толкова по-голям възпиращият ефект. Ако това е така, защо държавите членки не могат да въведат по-големи изображения, от тези, които са записани в член 7, алинея 6. Забраната за овкусяване. Ще има ли тя някакъв смисъл, що се отнася до хора, които започват да пушат? Има ли научни данни, че има такава връзка? Ние регламентираме размера, на изображенията по котиите, на текста, размера му, съдържанието му. Какво е отражението на всичко това върху започващите пушачи? Цигарите са много вредни. Е, това е несъмнено. Но какъв е смисъла да забраняваме овкусяването, ако не забраним цигарите? Ако забраним различните вкусове, какво въздействие ще окаже това върху черния пазар. Ще ви покажа нещо. За мен това е шокиращо. Моля да го погледнете. Става дума за черния пазар и фалшивите цигари, т.е. ментетата. Ако забраним овкусяването или добавянето на овкусители, може да се случи следното. По-настоящем е възможно да си купиш пакет цигари незаконно в Европа, в ръцете ми има такъв пакет цигари, и набич е, е, и може да ги превърнете в ментолови цигари. Има ментолов екстракт, който може да си купите в интернет. Ето вижте, напръсквате ги, така пише в интернет а, напръсквам а, маслото, ужасяващо мирише, да ви кажа отвратително мирише. Вижте, а, може да го изпробвате и а, наистина ужасяващо мирише. Но на следващия ден те ще бъдат ментолови а, цигари и никой не ги контролира. Съжалявам, Евелин, виждам, че... А, да, никой не контролира продажбата на такъв тип а, масла и Съжалявам, извинявам се. Много се извинявам. Ja, ja po prostu wyrażam swoje, swoje za, za, zaniepokojenie, bo... <laughs> no dokładnie. No... Този, този факт много ме тревожи. Точно така, да. Ето това е реакцията, която очаквах. Наистина вони. На следващия ден обаче те миришат на ментол. И... Чи, значи, че е, та decyzja в квести właśnie ograniczenia и така, когато забраним или ограничим добавянето на различни миризми или вкусове към цигарите, какво правим? Няма никакъв смисъл. Имам и други бележки, свързани с а, трансграничната продажба и продукти, съдържащи никотин. Спирам до тук и ще помоля комисията сега да направи своето представене и след това евентуално може да каже още няколко думи по въпроса. Благодаря, наистина, много внушително. Ето камерата ги показва, ако някой ни гледа онлайн. Това са супер тънки цигари. Аз мисля, че такива изписвания трябва да са забранени. Откъде си ги купи? А, в Минск си ги купи. Okay. Um, all right. Well, look, um, uh, I'm, what I'd like to do is... It was, to... it was her present from Lukashenko, because... Лукашенко и ги е подарил явно, защото пише Минск, той ги е подарил. Добре, давам думата на комисията, която ще представи тази важна тема и ще започна. Ще дам думата на колегата, който да представи позицията си по стратегията за ревизията на тази директива. Thank you very much, uh, Mr. President. Uh, so I will, I will try, because we agreed that I will do... Благодаря. Максимум 20 минути ще са за презентацията, за да имаме време за обсъждане. И аз съм събрал интересни продукти, които искам да представя. Това може да го направим на края на презентацията, за да свършим първо работата. Защо започнахме това начинание? Действащата директива бе гласувана през 2001 година. От тогава насам много неща се случиха на пазара, нови продукти излязоха, нови маркетингови стратегии. Докладчика вече спомена редица идеи, новите научни доказателства. Когато направихме проучване на тютюна, видяхме, че изследванията започват през 70-те години. В САЩ се представят първите научни доказателства, че тютюна убива, води до рак. И от тогава насам научните комисии изследват не само влиянието върху здравето, но социално-економическото въздействие – всички тези изследвания сега са на разположение в много държави. Може да ги използваме да защитим своите аргументи и решения. Ние решихме също така да предприемем важна стъпка да се присъединим към рамковата конвенция на СЕЗИО за контрол върху тютюневите изделия – Съюза държавите членки са активни членове в СЗО по този въпрос. Тази конвенция не трябва само да се подпише, от нея проистичат и задължения. А сега пазара на тютюн. Как изглежда той днес? Съжалявам се, че цифрите може би не се виждат добре, но презентацията ще бъде раздадена. Дали сме на секретарията. Първо цигарите. Те са основният продукт на пазара. На тях се парат 89 на 100 от пазарния обем. Титюна за ръчно свиване е 7 на 100. Стоеността на цигарите през 2010 Ако видим, ще установим, че ако направим статистика, ще видим, че намаляват цигарните късове. Макар, че процентна постойност е, дяла на цигарите расте. Същото е и с тютюнозиръчно свиване. Промяна в стоеността за периода 2000-2010 е 123% нагоре, но промяната е по броя на отделни елементи е 42,2. Пури и порети. Малко трудно е тук да се обясни статистиката, тъй като се промени начина по който се събира тя. С поредите се промени положението, но те вземат абсолютно малък дял от пазара. Анализ на економическото въздействие. Докладчика спомена вече, че с директивата се опитваме да намалим привлекателността на тези продукти сред младежите. Виждате кога започва човек да пуши. В Европа, например, повечето хора започват да пушат на млада възраст. На 15 години, т.е. преди 18 годишна възраст. 70% започват да пушат тогава, 94% преди 25 годишна възраст. Това е целевата група на нашите решения и мерки. Тя е целева група обаче и за промишлеността, както може да се представите. Рисковете за здравето в Европейския съюз като цяло. Всяка година около 700 хиляди души умират. Виждате и колко години живот може да спасим, да спасим ако тези лица не пушат. Това е едно изчисление, е, където се изчислява броя на години, което човек може да живее. 8, ако не е пушил, 8,5 милиона години живот. За това говорим. Половината от пушачите умират е, преждевременно, средно 14 години по-рано, отколкото би трябвало т.е. продължителността на живота им е 14 години по-малка. А разходите за здравните каси са около 25,3 милиарда евро. Това е консервативен разчет. Загубите за обществото 8,3 милиарда евро годишно заради загуба на производителност, заради тютюнопушене. Много лица не си вършат работата, просто защото са в болнични. В Европа искаме повече години, здравословен живот и здрави хора, които да работят. Относно мерките. Какви мерки предлагаме в директивата? Първо, съставките – Искаме да се засилят задълженията за отчетност. Това е съпоставимо с действащата директива. Няма голяма разлика, но ще има повече задължения за отчетност. Повече данни, които да се съобщават. Забрана на цигарите. цигари, тютюна за ръчно свиване и малките тютюневи изделия с е, аромати, тъй като тези продукти могат да са с повишена токсичност и склонност за пристрастяване на пушачите. Опаковката и етикетирането. Това е другата сфера, където ще се предлагат мерки. Задължителни, големи, картинни предупреждения. Ето така ще изглежда един пакет, ако се приеме предложението. 75 на 100 от е, двете страни на котията цигари и на пакетите за тютюн за ръчно свиване, забрана на тънките цигари, които също са доста привлекателни, без рекламни елементи, обикновени кутии, които отговарят на изискването на договора. Не за първи път се въвеждат картинни изображения като предупреждение. В 10 държави членки вече има такива, защото те също директива позволяваше въвеждането на такива картинни изображения. Последимостта е важен елемент от нашето предложение. Кутиите трябва да могат да се проследяват. Да се проследи пътя от производството до крайния клиент. Имаме да има и защитни елементи на всички кутии, което означава, че крайният клиент може да види дали продукта е фалшифициран. Относно следващата група мерки, бездимни тютюневи изделия. Искам да се забрани тютюна за дъвчене, така наречения снус на дерогация за Швеция, да се подсиля етикировката от двете страни на котията. И да няма някакви аромати тук за тази група изделия. Трансграничните дистанционни продажби, съобщаване, системи за съобщаване и проверка на възрастта. При оценка на въздействие проучихме възможността да се забранят продажбите по интернет, но в крайна сметка решихме да тръгнем по тази насока. Новите тютюневи изделия, разработват се нови продукти. Искаме да се получава информация за тези нови изделия. Това е предвиденото задължение. Продължават да се въжат е, изискването на директивата за тютюневите изделия. Новите никотинови продукти, така наречените електронни цигари, за тях искаме да въведем прагове за държанието на никотин, което на практика означава, че тези продукти трябва да спазват изискванията на фармацевтичното законодателство. Никотиновите продукти вече са се продават в фармацевтичните вериги. Например, лепенки с никотин. Искаме тези продукти да имат прагови нива. И билковите продукти за пушене въвеждаме правила за етикетиране и предупреждение. Така ще изглеждат кутиите. Това са предупрежденията. И на последно място социално-економическото въздействие на прегледа на директивата. Когато трябва да изберем вариант за действие, надяваме се за 5 години да има спад на потреблението с 2 на 100. Цифрата не е голяма, някой казва, че не е достатъчно, но все пак е доста. 2% по-малко пушачи в Европа. Евентуалните закуби за тютюната промишленост ще бъдат смягчени с съответните мерки за намаляване на незаконната търговия. Също така, парите, които се спестяват от тютюневи могат да се използват за други продукти, което е евентуален източник за държавата. Има и основни ползи за здравето. Хората ще живеят по-дълго, ще се намалят разходите за здравните системи с 5,6 милиона евро годишно, ще се намалят и загубите на производителност 165 милиона евро годишно. Опонентите на това предложение твърдят, че ще намалят данъчните постъпления, но от таблицата, която представих в началото, виждате, че макар да намалява обема на продажбите, Министерството на финансите поддържа приходите си. Повече информация има на нашата интернет страница. и, ще отговарям на въпросите, които ще ни изпрати докладчика, госпожа Ханслик. Ще ви изпратим тези отговори до вечера с допълнителна информация. Оценката на действие е наистина е много голяма. Ние сме подбрали само някои елементи, за да дадем своя принос към дискусията. тъй като изоставаме по програма искам да чуя накратко мнението на докладчите в Сянка. Трябва да приключим до 12. Защото така иземаме от времето на госпожа Гепхарт и господин Майер. Благодаря ви за информацията. И така, докладчите в Сянка, госпожа Сталин, господин Шмидт, господин Емстрион, Билен – обичате по две минути на изказване. Ще има възможност за по-задълбочени изказвания по-късно. Госпожа Стайлер. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на комисията за много деталното представяне на темата. Аз поучаствах в работата по първата директива в рамките на Комисията по околната среда. Битката беше доста трудна, но се струваше. 700 хиляди души годишно умират от свързани с тютюнопушенето болести, така че всяко нещо, което може се направи в тази посока, може да доведе до подобряване на здравето и на качеството на живота на хората. Аз приветствам това предложение. Ние трябва да гледаме на преразглеждането на директивата като на възможност Приветствам тези 75% обхващане с картинни предупреждения на упаковките. Освен това, трябва да се отчитат и различните марки. Опаковането играе важна роля – и опаковката и името на производителя също влияят и при избора, който правят пушачите. Държавите члени, които са въвели картинните предупреждения, не са се увеличили при тях незаконните продажби. Такъв е случай с Великобритания. Имаше изслушване в Комисията по околната среда, Световната здравна организация също се произнася по въпроса за добавките и че е контрола върху тези изделия е изключително важна, за да не се допусне хората да започнат да пушат, както и би помогнало на лицата, които вече пушат, да се откажат от този навик. Относно електронните цигари, това е цяло нов продукт. По време на изслушването аз а, участвах в дискусия в Твитър и чух много неща от хората, свързани с използването на електронните цигари. Може би хората трябва да подобрят разбирането си по този въпрос що се отнася до никотиновите лепенки и дъвките също не са регулирани. Няма достатъчно изследвания, свързани с електронните цигари и считам, че те трябва да бъдат регулирани. Трябва да се отчита и какъв ще бъде допустимият прак на никотина, който може да се използва в този тип цигари. При разглеждането на директивата за тютюневите изделия трябваше да бъде осъществено много по-рано, но е добре, че го правим сега. Очаквам продължаването на разискванията и приветствам инициативата. Електронните е, цигари могат да бъдат регулирани е, по директивата за медицинските изделия, която се разглежда в момента. Господин Оли Шмидт има думата. Благодаря, господин председател. Аз също приветствам директивата, въпреки че не всички нейни части. Е, считам, че е важно да подчертая необходимостта да не се допуска реклама на цигарите за а, младите хора. Аз започнах да пуша, когато бях доста млад. Считам, че ставаме все по-репресивни, когато става дума за отказ от лоши навици, от тютюнопушене. Трябва да помислим как да се справим с този чувствителен въпрос – ако беше въведено тютюнопушенето днес, щеше да бъде забранено, очевидно. Тези, които са много рестриктивни, трябва да помислят по въпроса. Може би трябва да наложим забрана, но едва ли ще получат мнозинство. Затова, поне от моя гледна точка, искам да подчертая този аспект. но считам, че трябва да се стимулира въвеждането на модели, които да не допускат тютюнопушене след младите хора. На следващо място търговията с незаконни тютюневи изделия. Всяка година около 10 милиарда евро се губят в резултат от незаконна търговия от контрабанда с тютюневи изделия, но нещата не опират само до парите. А, трябва да се помисли за какво се използват тези а, пари. Знае, че Олаф а, работи много в а, тази а, област и можем да подкрепим дейността на ОЛАФ чрез въвеждането и на допълнителни мерки. Относно опаковането и етикетирането, това трябва също да бъде справедливо, да бъде пропорционално. Европа не е единствения континент на света, все пак. Съгласен съм с комисията, че не трябва да се допуска характеристики, свързани с вкуса, например, да се представят като цигари с вкус на, на ягоди или на шоколад. Виждате, че не е толкова лесно човек винаги да е либерален. Все пак един ден всички ще умрем. Да, да, знам това, но все пак. Бих искал също да кажа още нещо. Не знае дали някой е гласувал за субсидии за тютюнопроизводството миналата седмица. Ако сте го направили, тогава не би трябвало да се произнасяте по директивата, която разискваме в момента изобщо. И така, стигам до края до тютюна за дъвчане, така наречения снус. Аз разбирам каква е логиката на комисията. СНУС може да не е част от вътрешния пазар и комисията не може да го регулира, или пък може да бъде част от вътрешния пазар и да може да се продава във всяка държава членка и да бъде регулиран до директивата. И тук има доста силна логика. И това е нещо, което е свързано с страната, от която идвам. Господин Екстром, сигурно също ще постави а, този въпрос. А, все пак а, тук става дума за субсидиарност. Имаше дерогация, когато се присъединихме към Европейския съюз. Поставям въпроса отново. А, винаги съм а, бил на мнение, да не се занимавате с нос, ние ще се справим с това самие, защото в противен случай нещата ще се объркат. Не искам да твърдя, че шведското правителство, което ми харесва всъщност, е направило кой знае колко да се подобри положението. Признавам това, но не се занимавайте с тютюна за задъвчане. Ако някой иска да а, въведе забрана за СНУС, нека да го направят, но това ще бъде национална дерогация. Благодаря. Господин Енгстром. Благодаря. За забраната за тънките цигари, предприемането на мерки, свързани с опаковките и прочие, всичко това цели да се намали привлекателността на тютюневите изделия за младите хора, за да не се допусне те да започнат да пушат. Защото няма ефикасен начин да се спре тютюнопушенето, ако не се тръгне от младите хора. Става дума, както казва комисията, както казаха и други изказали се, става дума тук да не се допусне хора, които да започнат сега да пушат. Никой не очаква хората, които вече пушат, да, да спрат така изведнъж. Това означава, че независимо колко успешни сме, ще има не по-малко от 30 години преди да видим някакъв резултат. Защо толкова са годините, които са необходими, преди да започнат хората да, да умират от заболявания, свързани с тютюнопушенето? Читам обаче, че имаме задължението да видим какво можем да помогнем на пушачите в, в момента, как може да се подобри тяхното здраве. Какво може да се направи за здравето на хората през следващите 30 години? Аз не говоря само от името на групата на зелените. Аз съм швед. А, така че може да се сетите на къде бия. Ако видите как стои въпроса с тютонопушенето, 28% е средното за страните от Европейския съюз, 40% например в Гърция и 13% в Швеция. Средното за Европейския съюз е 28%. Следващата държава след Швеция има 23% пушачи. Виждате, че сме намалили драстично тютюнопушенето. Намалили сме също драстично и смъртността. Така че, виждате, шведите пушат по-малко и в резултат на това по-малко шведи умират от свързани с тютюнопушенето заболявания. Така че виждате, че статистическите данни са обнадеждаващи за Швеция. За това е от полза да се използват различни способи хората да се откажат от тютюнопушенето. Малко разочароващо е, че комисията изглежда първо е решила да се намали, да се забрани снус, след това много селективно чете научните доклади, за да аргументира своето решение и да получи подкрепа. Считам, че това не е правилно. 700 хиляди души умират в Европа всяка година от свързани с тютюнопушенето заболявания. И ако останалата част от Европа стигне нивата, които ние сме стигнали в Швеция, наполовина ще се намалят тези смъртни случаи. За това трябва да гледаме на научните доказателства непредобедено. Разбира се, най-добро е никой да не използва никотин или никотинови изделия, но а, а, тютюна за дъвчене, снус е 90% по-малко вреден, отколкото а, цигарите. А, аз, съпругата ми, а, намалихме драстично използването на а, а, цигари в резултат от а, използването на а, снус. а спирането на тютюпушенето допринася за подобряване на здравословното състояние. Съгласен съм с казаното е ком... от комисията, че знаем, че нещата са добре в Швеция, но не сме 100% убедени как това ще бъде отразено в други култури, ако се приложи снус там. Разбира се, националните правителства, националните здравни служби трябва да вземат решенията. Когато се сравняват, например, Швеция с Дания или Финландия, виждаме, че там тютюнопушенето е наполовина Не зная дали има друг по-съществен фактор за това от наличието на СНУС в Швеция. И така, ако тези предложения минат, ако всичко върви както трябва, се очаква а, да се намали с 2% населението, което а, пуши. Но ако се приложи нашия опит, може да се намали а, този процент на 15%. Да, беше напълно ясно. С това приключихме докладчиците в сянка, но трябва да напомня на останалите колеги, които искат да се изкажат, е, че не разполагаме с много време. След това съвсем накратко ще дам думата и на други оратори. Господин Белан. Искам да благодаря на докладчика за работата по становището. Темата е доста емоционална, води до разгорещени разисквания. Бяха организирани също много семинари по тази тема. Разглеждайки различните възражения към предложението на комисията, искам да се спра на три неща. Ние сме наясно че тютюнопушенето е вредно и води до сериозни заболявания, но трябва да се запитаме дали методите, които се предлагат в директивата, са подходящи и дали ще доведат до постигане на желаната цел и колко ще струват тези законодателни предложения. Ако приемем директивата в сегашната е форма, това ще има сериозни економически и социални последици за някои от държавите членки за някои повече, отколкото за останалите. И е, ще има също ефект върху определени клонове от индустрията или върху определени региони в държавите членки. И следва да отчитаме тези фактори. На следващо място незаконната търговия, контрабандата на тютюневи изделия. Ние сме изправени пред този проблем е, и днес. Е, незаконните търговци се опитват да предлагат все по-атрактивни възможности и може да се стигне до увеличаване на законната търговия, особено на онези продукти, които ще бъдат забранени. Тънките цигари, ментовите цигари, ако бъдат забранени, ще създадат огромни възможности за незаконна търговия на този вид продукти. Ще се засили продажбата по интернет. Трансграничната търговия влияе на вътрешния пазар и целта на директивата за тютюнените изделия да намали броя на хората, които пушат, особено младите хора. Продажбата на тютюневи изделия по интернет не допринася за постигането на тази цел. Знае, че трябва да защитаваме общественото здраве, но същевременно трябва да гарантираме и доброто функциониране на вътрешния пазар в Европейския съюз. Затова трябва да намерим решения, които да отчитат и двата аспекта. Благодаря ви за вниманието. Um, uh, Благодаря, колеги. Трима души са се записали. Ще има и друга възможност на 24-25 април да се обсъди тази тематика. Има ли някой друг, който иска да каже нещо съществено по въпроса? А, друг, не може да задържи информация до 24. Мисля да сменя темата. Господин Майер. не сме навлезли във вътрешната дискусия. Оценката на въздействието е много важна и ще трябва да видим въздействието и на тази основа да преценим. Оценка на въздействието. Ам... Имаме две директиви за рекламата. Първата бе отхвърлена от съда, защото по здравни въпроси не отговаряше. Искам да подчертая всичко това втората директива мина, защото там се говореше за конкуренция и всъщност бе формулирана по различен начин. А, сега говорим само за здравоопазване. Какво става с конкуренцията, какво става с единния пазар? Защо изобщо не се говори по тази тема? за какво отговаряме ние? Ние не отговаряме за здравето и за здравеопазването. Мисля, че във вся, всеки законодателен акт трябва да се вземе предвид здравеопазването, независимо дали говорим за МПС, автомобили, води, въздух. Разбира се, това е част от задачата ни, но това не е нашия мандат. Ние не можем да правим законодателство, което е се занимава само с здравеопазване. Ето това искам да кажа за оценката на въздействието. Имаме нужда и от здрав разум. Е, хареса ми много това, което казаха колегите от Швеция. Говорихме за снуза. Е, трябва да знаете, че в държавите, където не е забранен снуса, е, има много по-малко пушачи, наполовина. Така че помислете за последствията, помислете за въздействията. Имаме нужда от цифри, нямаме нужда от емоции, само от цифри. Okay. Well, um, whether we have emotional figures, we don't have... Емоционални цифри или не, днес не можем да обсъждаме повече, нямаме време. Иначе ще изядем от времето на другата ви тема. Имаме огромно предложение, което трябва да обсъждаме от господин Майер, госпожа Гепхарт. Те просто изпаднаха постепенно с притискането на времето. Предлагам следното. Първо, госпожа Ханслик, нашето становище наистина трябва да допълва становището на генерална дирекция Санко. Колегата съм сигурна, че ще включи идеите ви. Съгласна съм, съгласна съм че сме комисия за вътрешния пазар и следователното предложение трябва да се съсредоточи върху вътрешния пазар неговото действие и когато те седнат заедно с докладците в сянка, съм сигурен, че ще го направят. Моето предложение е, че другите колеги, госпожа Тюн, Корея де Кампус, Ланген, да, ще ви помоля вас или да участвате на заседанието на госпожа Ханслик, или да изпратите писмени становища по въпроса и ще организираме по-дълъг дебат на 24-25 април. Макар, че дневния ни ред на това заседание вече се попретрупа, а, така ще можем а, днес да обсъдим измененията на господин а, Майер Гепхарт. Ще имаме и друга възможност а, тези дати. Госпожа Ханслик получава думата сега, ако няма други възражения, за да може да приключим и да говорим за процедурата. Благодаря исках да кажа следното. 24-25 април. Може ли да предвидим наистина много повече време за дискусия по тази директива? Защото има различни интересни моменти, по-специално тези, които са свързани с вътрешния, с единния пазар и те са много важни за нашата комисия по нейния мандат. Затова се обръщам с апел първо към председателя. Повече време за тази дискусия да бъде предвидено. На 27 текста ще отиде за писмен превод. От до 20 май ще можете да представяте предложение за изменения. Гласуването в пленарна зала ще бъде предвидено за септември тази година. Искам също така да се предвиди много повече време за дискусия по директивата. Благодаря на всички за вниманието. Благодаря. Приключваме. Ще имаме много повече време, ако not fill this, this afternoon slot because not everyone was available. Um, so um, Um, we will discuss the timetable with you, but in view of the importance of this report. Колегите така да се планират пътуването, че да са на разположение в четвъртък след обед, за да можем да обсъждаме всички тези предложения. Приключваме по тази точка. For us, which is the Common European Sales Law, and uh, we have Европейско законодателство в сферата на продажбите. Двама са докладчиците, 138 са измененията. Господин Майер. Кой ще започне? Господин Майер. Давам думата на Ханс Петер Майер. Госпожа Гебхарт. Е, бе първа миналия път, сега ще се редуват. Благодаря. Колеги, съвместния доклад, а при предишни изказвания, може би си спомните, че съвсем не съм на същото мнение с Евлин. Парламентът През 2011 мнозинството в парламента гласува за факултативен инструмент тази област. На 12 март 2013 се прие директивата за онлайн разрешаването на спорове. В случая е, говорим за по-различни е, материали. Влизането в сила на альтернативното а, разрешаване на спорове и онлайн разрешаването на спорове а, ще започне. А, мисля, че ще мине доста време преди да започне добре да се прилага всичко. Е, имаме е, инструменти по-настоящем, но те не са достатъчни. Можем да правим информационни кампании, но честно казано, трудно е да се прокара това послание и за това е много важно да разширим възможностите, които ни се предлагат. Трябва единият пазар да бъде отворен и а, е, не можем да бъдем против вече. Така че ето това е всъщност работата на комисията. За това сме тук. Е, а, Европейската комисия има въздействие, оценка на въздействието, дълги дискусии се проведаха и имаме нужда от нов подход. Е, той е необходим, трябва да работим по него а, дружествата нямат проблеми да продават а, стоки поради езикови проблеми. Ако работим по 27-28 държави членки, ще видим, че в много дружествата 7-8 работят така. Но, но едва ли е свързано всичко само с езиците, защото малките и средни предприятия не работят 7, не, не знаят 7-8 езика. Освен това има поколенчески въпроси, компютърни проблеми. Знаете, че младите говорят английски, ползват английски, така че не мисля, че езикът е, е проблем по някакъв начин. А, убеден съм в това. Не става дума за езикова бариера и не за това нямаме единен пазар. Това, от което имаме нужда е обща езикова система и това ще даде сигурност за потребителите, и за фирмите. Защото ако има само една система за една от страните, е, то нещата няма да работят. Такова едно решение обаче би ме задоволило. Така, сега дали да има законодателство или не. Добре е да се изпробват нещата, да се види дали нещата работят. Не е задължително да се задължават държавите членки, да транспонират в законодателство си всичко, защото не е нужно да има цялостна пълна хармонизация. Ако нещата върват добре, то тогава виждам, че имаме отпор на всичко това, забелязали сме го. Но ако говорим за избираема система и това сработи, то тогава нещата ще се улеснят много. Един факултативен инструмент не означава че следващите пет десетилетия инструмента ще е такъв. Не, не е така. Това просто е началната точка. Това е една възможност да стартират нещата. Унези от вас, които, се занима... които работят с Комисията по правни въпроси, силно си спомнят, че много години наред вече говорим за една обща система. Знам, че държавите членки винаги са били против и, и затова нещата не тръгват, Повалят се. Е, всяка директива е направила своя принос, ако се вгледаме внимателно, но, но може би не всички. Случаи говорим за писмен договор, заключения, подписване на договори. Държавите членки трябва да направят така, че да могат да се сключват е, договори електронно, онлайн, но нямаме правила за това как точно трябва да се случва всичко това, как да се подпише този договор. Така че това ще стане средство материалното право. А, след това другото законодателство за потребители. Тези 14 дни, 6 месеца, ако не успеем да ведем това в директива за правата на потребителите, няма да можем да го направим. Ако обаче е факултативно, ако го включим там, то тогава ще сме направили нещо хубаво за потребителите. След това клаузи е, за услуги. Те не са включени е, за момента. Това и други го приемат. Е, минимална хармонизация има и знае, че в момента има сериозни е, проблеми между държавите членки. След това е, лихвените проценти също не са фиксирани трудно. Е, ще може да се въведе тук В директивата за потребителите има различни е, задължения, свързани с информирането, но не казваме какво ще стане, ако има нарушение. Така че това трябва да бъде разрешено посредством е, законодателни текстове. След това, при успорвания и обръщане към съда, държавите членки могат да започнат работа, след това да спрат работата. Но а, всичко това се поставя под въпрос. Какво правим в а, този случай? И освен това, онези от вас, а, които а, са погледнали това досие, най-вероятно знаят, че а, е, нямаме никакви клаузи за а, давност, особено що се отнася до правата на потребителите. Ако в определена държава членка има такова нещо, то тогава то трябва да бъде две години. Поне така пише. Направили сме предложение Шест след това се предложиха, не знам, различни неща и може би това ще е добре за потребителите. Едва ли ще има напълно хармонизирана законодателство по този въпрос с регламент, защото, както знаете, държавите членки а, трудно а, ще могат да, го, да, го, да се справят с него. Що се отнася до предложенията за изменения, виждате от а, броя им че те са много. Искаме една упростена структура, да има едно, един законодателен акт и той да бъде, да бъде общ върху цялата структура. Не искаме да има хиляди глави в него. А, може да е интересно за правните експерти или за някой друг, но а, това едва ли ще бъде много интересно за някой друг. Също така трябва да има и а, последователност. А, имаме бизнеси, а, имаме потребители, и нещата трябва наистина да бъдат последователни. Трябва да има а, многообразие. Важно е също така и двете страни, и, двамата, и двете заинтересовани страни да харесват текста, той да е балансиран, да има защита на потребителите. Също така трябва да видим как вървят нещата и от гледна точка на дружествата. Трябва да има някакъв механизъм, който да работи добре, иначе няма, няма как да, да, да работи. 10 или 6 годишен период за давност, мисля, че ще бъде добър период, особено за производителите на МПС задължението да се предоставя информация. То не трябва да бъде прекалено стриктно. А, извинявайте, но още две неща искам да кажа. Ако погледнете Амазон или някоя друга фирма, ще видите, че има много страници за това, но никой не чете дребния шрифт. Трябва да направим а, така, че а, да засегнем това, което работи. Правните термини, трябва да има яснота. Не искам да стигаме до Съда на Европейските общности за някакво тълкование. Ако има една ясна идея, тя трябва да е ясна за всички. В нашата комисия също така трябва да помислим и за това дали да се съсредоточим само върху онлайн договорите, онлайн продажбите. Както знаете, трябва да можем да регламентираме този въпрос. Ако знаем, че съветът няма да ни сътрудничи, тогава какъв е смисъла? Факултативната система дава известни предимства, особено, например, за Германия. Онлайн примера може да бъде просто тестови пример, да изпробваме с него нещата и след това, ако работи, да продължим а, нататък и да покрием и други видове продажби. Доста предложения направих за изменения, там където това е възможно, има и други където това не е възможно. Искаме единен пазар в максимално кратки срокове, искаме да се дадат възможности на потребителите. В момента те нямат такива. А, във всичките ни страни единия пазар не работи добре. И ако това е една възможност, едно от препятствията да бъде преодоляно, то тогава директивата, според мен, е, ще е сработила. Не можем да имаме единен пазар, който да работи идеално само с този текст. Има много предизвикателства, има много пречки. Мисля, че можем да помогнем на хората да ги преодолеят и мисля, че това ще бъде много добро за нашите потребители.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 да, вярно е, че Европейския парламент казва в а, своя резолюция, че трябва да се апробира системата, но това трябва да бъде свързано с условие а, да има оценка а, за това може ли да се приложи този подход или не. Апробирането на оценката на въздействието показва, че оценката на въздействието, проведено от Европейската комисия, има е, големи пропуски. И идеите на потребители, на дружества не се вземат предвид. Говорил съм с толкова много потребители, потребителски организации, с е, всякакви видове бизнеси, потребителски организации, пак казвам, и мнозинството, голямото мнозинство от тях, заяви, че има голям проблем с това предложение на Европейската комисия. С а, тази система за 28. Съвсем сериозно прях критиките, е, които чух – и затова поисках оценката на въздействието отново да бъде разгледана, да се видят е, резултатите и ние сега ги виждаме. И се радвам, че, че отново мога да го повтаря. Можете да изчетете текста тук. Двата основни аргумента, защо тази система 28 а, трябва да се въведе, е да се намалят разходите за транзакциите, но това не е вярно. Ще бъде по-ефтино за потребителите. А пък а, намалението е 0,04 от 0,07%. Това може да го намерите на 117 страница от оценката на въздействието. Така че това не са цифри, които а, е, си измислям. Те са си записани в текста. Помислих а, е, по въпроса, почудих се какво да направя, защото мнозина от тези, с които говорих, казаха, че не искат а, е, такава система. Съгласна съм с а, Ханс Петър, че не това е начина да се подходи. Има обаче различни теми, които не са засегнати от предишната директива са тези теми и това са темите, които са важни. Едно нещо е ясно, всъщност две неща са ясни. Пълната хармонизация, която се опитваме да постигнем, не може да бъде постигната. Защо? Заради съвета. Не бива да забравим, да забравяме обаче, че има едно блокиращо мнозинство в а, с този съвет. Така че няма път напред. Освен пълна хармонизация и факултативна система, трябва да има и някакъв друг вариант. И това е нашият вариант. В тази комисия работихме с колегата Шваб. Говорихме за минимална хармонизация или смесена хармонизация. Ето тук трябва да видим докъде може да се стигне. Това е най-добрата възможност, защото и потребителите, и бизнесите, ще се съгласят и най-вероятно ще ни помогнат да вдигнем блокадата, наложена от някои от държавите членки. Така че излязох с альтернативен вариант, защото когато разглеждахме директивата за правата на потребителите, си спомняте, че там се провалихме, защото нямаше альтернативи. Исках альтернатива, която да работи. Пълната хармонизация не може да работи факултативната система не може да работи, защото държавите членки не я искат. Така че е, имаме нужда от трети път напред и това е, е предложението, което направихме. Пак ще повторя името на господин Шваб. Той е много взе от мен, но и аз много взех от него. Той включи е, тези текстове в е, таблицата, за да покаже по графичен път каква е альтернативата. Подходихме по-общо, за да решим проблема вертикално и да се движим напред стъпка по стъпка. Затова предлагам 5 глави. Ето, виждате ги изписани на екрана. Приложно поле, ниво на хармонизация, определения, правни гаранции за услуги и дигитално съдържание, търговски гаранции, свързани услуги и общи разпоредби. Това е моят подход към измененията, които подадох. Европейската комисия има много разпоредби в първоначалното си предложение. Те са положителни. Опитах се да ги запазя. Не, не, не става дума за цялото предложение като цяло, а за начина по който то трябва да върви напред. Затова регулирах нещата. Благодаря ви, господин Шваб. Хубаво, че се грижим един за друг. Към докладчиците в Сянка исках да кажа нещо. Преводачите ни дадаха 10 минути. Да, ще ви дам детайлно представяне по-нататък. Не исках да ви прекъсвам. Извинявам се. Радвам се от е, новините. Сега искам да чуя само първоначалната реакция. Каква е? Господин Кройцман, Рулер и Фокс търпеливо чакаха. Благодаря на преводачите, че ни отпуснаха 10 минути. Всички сме съгласни. Имаме две предложения, които са съвместими едно с друго. Трябва да помислим по въпроса. Имаме директива за правата на потребители, имаме различни правни култури в Европа, това е факт. Винаги се оплакваме, че онлайн търговията не се взима предвид. Така че ще имаме повече вътрешен пазар, повече равенство. Но трябва да спечелим повече доверие. Хората в отделните страни знаят какви са правата и гаранциите. Затова трябва да предприемем прагматичния подход, е, който предлага господин Майер. Това е правилната стъпка. Да действаме постъпателно. Общото европейско право за продажбите цели да се облегчи положението на потребителя, да се улесни потребителя. Относно гаранциите, опитваме се да възвърнем баланса между интересите на търговеца и купувача. Това е добър, добра възможност да видим дали хубавото ще успее. Ако успеем да балансираме правата между търговец и продавач, ще е много хубаво. Това е важно. Важно е и за онлайн продажбите, продажбите с трансграничен елемент. Ако човек се купи нещо в Германия и живее там, то тогава въжи местното законодателство. Сега хората не купуват стоки от чужбина, защото не знаят каква е правната уредба. И мисля, че господин Майер е направил нещо хубаво, а именно да се намали бройката на правните понятия, да се опрости технологията, всичко да стане по-лесно за ползване от потребителя. Относно казаното от госпожа Гепхарт, както казаха и двамата колеги, Двете предложения трябва да ги съчетаем в едно. Получихме и голяма помощ от господин Шваб за това как да процедираме. Тук има различни системи. Англосаксонската системи, които се основават на римско право. Трудно е да се намери пресечна точка между тези системи. Искаме да се запази многообразието, но трябва да запазим и да създадем доверие. Това е първата стъпка. Ашли Фокс. Моята група отделя голямо внимание на единния пазар. Той е много важен за бизнеса и потребителите. Аз съм много скептично настроен за ползите от общото европейско право за продажбите. Скептицизма е посочен и в оценката на Европейския парламент, която сочи няколко проблема в оценката на въздействието на комисията. Тази оценка на въздействието вече бе обсъдена в нашата комисия и има сериозни проблеми. Парламентът видя проблеми с а, очакваните спестявания от разходите по сделките. Не се споменават важни разходи. Според мен резултатите са предубедени. Комисията се избира само части от оценката на въздействието, за да постигне даден резултат, което е неприемливо. Уважавам господин Кройцман и господин Майер когато казва, че искат да подобрят работата на единния пазар. И двамата казаха, че липсата на обща правна система е пречка пред търговията. Изобщо не съм съгласен. Няма факти, които да сочат това. В Обединеното кралство имаме три отделни правни системи. Една за Англия и Уелс, втора за Шотландия и трета за Северна Ирландия. Това не пречи на търговията между тези райони по никакъв начин. Според мен е, това е просто извинение, оправдание да не се въведе повече Европа. Като цяло подхода на госпожа Гепхард ми се струва много по-подходящ и практичен. Тя ще получи нашата подкрепа. Имам още три страници в изказването, но не мисля, че ще проявите интерес да чуете остатъка. Председателя, извинявам се, че програмата сутринта беше толкова натоварена. Вече обясних на какво се дължи това. Особено когато имаме гласуване в четвъртък сутринта на заседание. Така или иначе, мисля, че положихме дискусията на добра основа обсъждах с секретарията какво ще правим с измененията по тези различни предложения. Господин Фокс иска да измени предложението на госпожа Гепхарт и трябва да видим точно кои са измененията. Госпожа Гепхарт описа една много полезна структура, на базата на която да се работи. Докладчите в Сянка ще трябва да се срещнат Времето изтече, господин Стаймер. Извинявам се, че няма да ми позволя да изнесете своята реч. От името на двамата докладчици да кажа какво предстои. Докладът е внесен. Крайен срок за изменение 23 април по настояще. Разглеждане на измененията 29-30 май. трябва да се разглеждат и компромисни изменения. То от това ще видим как ще стоят нещата с гласуването, което е предвидено за 8-9 юли. Но ще видим как ще тръгне дискусията, защото тя може да се отрази върху графика. Продължението на госпожа Гепхарт заслужава пълно внимание. Благодаря и на двамата докладчици. Искате ли да вземете думата за окончателно изказване? Не. Okay. You're both happy with my summary. И двамата приемате това, което казах. Само да кажа, че следващия път се надявам да имаме повече време за темата. Както казах, трябва да се работи повече в четвъртък след обед. Час и половина сега няма да може да използваме четвъртък следове, защото доклада си няма да ги има. Благодаря на преводачите. Ще продължим в 3 часа, когато ще разгледаме още три становища и доклади. Ще започнем с много важно предложение за стоки и услуги от е, трети страни. Господин Майер ще е отново в залата следобед, за да засегне темата за свободния достъп до правосъдие. Благодаря. Ще се видим по-късно.